Председателката, добър ден. Продължаваме работа. Сърдечно ви приветствам с добре дошли на заседанието на Комисията по бюджетен контрол. Днес след обед предстои първо да приемем дневния ред. Няма възражение, с това дневният ред се приема. Съобщение на председателя, точка 2. Разполагате с бюлетина на комисията ни. В него е указан езиковият режим на днешното заседание. Нямам други съобщения. Трета точка. Предстои да ни бъде представено аналитично проучване, оценка на 10 годишния период по механизма за сътрудничество и проверка МСП за България и Румъния. Това проучване е изготвено от Генералния секретариат. Вече не веднъж сме обсъждали темата за МСП заедно с координаторите Смятаме, че е важно да обсъдим въпроса за докладите за напредък по механизма и за това какъв напредък е констатиран в тези доклади. Добре дошли на извършилите проучването. Става дума за представители на Центъра за стратегия и оценка. Веднага ще ви дам думата, за да ни представите проучването. Можете и сами да ни се представите. <clears throat> Благодаря ви. Благодаря за поканата, отправена към нашата служба да представим проучването си на механизма за сътрудничество и проверка за България и Румъния. Много се радваме, че имаме възможност да ви изложим констатациите си. Ще имаме нужда от около 15 минути. Ще направя кратък увод, след което ще предам штафетата на колегата Штефан Кройцер. Той ще изложи по-конкретно някои от основните констатации за България и Румъния. Накрая ще се включа аз, като изложа заключенията за двете страни по отдел Okay. Um, so just, uh, on, on the... Нека ви припомня каква е целта на това проучване. Четири бяха целите ни. Първо да направим оценка на механизма и в двете страни през изминалите 10 години и най-вече на напредъка при изпълнението на отделните показатели. Друга наша цел бе да направим оценка на напредъка при изпълнението на препоръките на съвета и комисията от миналата година. Не на последно място направихме анализ и на самия механизъм и на функционирането му с оглед на постигнатите промени. Проучването бе извършено между август и края на ноември миналата година. Проведохме обсъждания и в двете страни. В тях участваха около 25 души във всяка една страна, представители на правителствата и на отделни ведомства, на съдебната власт, на НПО, както и на информационните бюра на комисията. Проведохме разисквания на ниво Европейски съюз с генералния секретар на Генерална дирекция правосъдие и с Олаф. След всички тези дискусии, проведохме семинари и в двете страни, в България и Румъния. Проведохме тези семинари към края на работата по проучването. Целта бе да обсъдим основните си констатации и препоръки с заинтересованите страни. Няколко думи за самия механизъм, механизма за сътрудничество и проверка или МСП. Той бе въведен през 2007 година, като целта бе да се работи по пропуски в областта на върховенството на закона и в двете държави. В основата на механизма са редица показатели или цели. Шест такива за България и четири за Румъния. Става дума за показатели, свързани с съдебната реформа, борбата срещу корупцията и по-конкретно в България срещу организираната престъпност. Значително е финансирането предоставено за подпомагането на процеса на реформи и в двете държави. Става дума за 81 милиона евро в България и около 150 милиона в Румъния. Това е финансиране по европейските структурни инвестиционни фондове, както и по фонд Фонда за вътрешна сигурност. По него се финансира доброто управление и обществените поръчки. В рамките на механизма са били проведени редица мисии, изготвени са също така технически доклади, доклади за напредъка и други документи. Сега ще дам думата на Штефан, за да ви представи констатациите за България и Румъния. Накрая ще обобщя. Благодаря. Що се отнася до оценката за България, отбелязахме, че напредъкът не е бил с толкова бързи темпове, каквито са били очакванията преди 10 години, когато е бил въведен механизмът. В България продължава да има значителни пропуски в борбата срещу корупцията, укрепването на независимостта на съдебната власт и борбата срещу организираната престъпност. При все това може да се каже, че МСП е допринесъл за поставянето на акцента върху реформите, въпреки честите смени в управлението през изминалите години, които са довели до забавене на изпълнението на някои реформи. Що се отнася до организираната престъпност, постигнат е добър напредък а в областта на съдебната реформа и най-вече по отношение на независимостта на съдебната власт все още има какво да се направи. Някои от заинтересованите страни, с които разговаряхме, бяха загрижени най-вече с процедурата по избиране на членове на Висшия съдебен съвет и с правомощията на главния прокурор. Постигнати са освен това и резултати по отношение на но недостатъчни по отношение на наказателното преследване и осъдителните присъди по случаи на корупция по високите етажи на властта. Въпреки това, настоящото управление проявява воля за изпълнение на последните препоръки на комисията, които бяха публикувани преди година. Но за целта ще, вероятно ще е необходимо повече време, отколкото смяташе комисията преди около година. По въпроса за Румъния, Постигнат е значителен напредък по всички показатели по МСП. Става дума за 4 показателя. Много голям напредък е постигнат в областта на независимостта на съдебната власт. Подобно и в България и в Румъния трябва да се предприемат по-активни действия за предотвратяването на корупцията на местно равнище и по високите етажи на властта. В Румъния вече са взети решения за редица реформи. Сега процесът на реформи трябва да стане необратим. Реформите трябва да бъдат изцяло проведени. Има вече доказателства за постигнати добри резултати по реформите. Затова сме и доста оптимистично настроени. Комисията преди година излезе с малко препоръки. Вероятно е те да бъдат изпълнени, така че и да се прекрати действието на МСП в Румъния. Действието му може да бъде прекратено в средносрочен план. Кои са въпросите, които засягат и двете страни? Установихме, че по МСП е предоставена полезна финансова и техническа помощ заинтересованите страни в двете държави я окачествяват като много полезна. В случая става дума не само за технически процес, Успехът на целия процес зависи от волята на правителствата и законодателите и в двете държави, от волята им за реформи и за прилагането не само на буквата, но и на духа на закона. МСП играе важна роля по отношение на отчетността на правителството. Така се укрепва и ролята на гражданското общество намесва се страна, която отвън да наблюдава целия процес на реформи. А що се отнася до доклада за напредъка на комисията, смятаме, че на комисията е била предоставена достатъчна информация, за да направи тя оценка на постигнатия напредък. Имало е и достатъчно технически средства за оценка на положението по места – по въпроса за показателите, постановени за двете държави, към тях е отправена известна критика. Смята се, че не са достатъчно ясни което дава и възможност за различни интерпретации. Някои отправят също така критика и по отношение на това, че някои от целите, които са били заложени преди 10 години, сега може би са устарели. Но освен това, е трудно да се установи кога реформите стават необратими и как може да се постигне това. Една възможност за такава оценка е дали реформите са били устойчиви въпреки промените в управлението. Може също така да се направи и анализ на наказателното преследване и осъдителните присъди по случай на корупция. Продължаваме да сме убедени, че МСП е полезен за Европейския съюз, като е важно да се установи върховенство на закона във всички държави членки, най-вече по отношение на взаимното признаване на съдебни решения. Важно е също така да се гарантира и надлежното изразходване на европейското финансиране. От гледна точка на инвеститорите и в двете страни, е важно пък да се установи върховенство на закона. Сега ще вземе думата колегата, за да ви представи заключенията ни. Заключихме, че механизмът е и продължава да е много важен инструмент за насърчаването на реформи в България и Румъния. Механизмът е катализатор за промени, които в някои случаи така или иначе може да са станали реалност и без механизма, но е щяло да бъде необходимо повече време. Смятаме също така, че е постигнат значителен напредък по отношение на показателите по механизма и в двете държави, но като че ли този напредък е по-голям в Румъния, отколкото в България. И двете държави при всички положения ще трябва да получат повече време до края на мандата на тази комисия, за да постигнат изцяло заложените цели. Според нас има три подходящи варианта. Първият вариант е запазване на статуквото, т.е. продължаване на действието на механизма в настоящия му вариант до пълното изпълнение на показателите, след което може да се прекрати действието му. Вторият вариант е внасянето на промени в механизма, а третият – възприемането на напълно различен подход. Според нас не е желателно да се запазва статуквото, поне не в близкото бъдеще, тъй като вече са постигнати много промени. Трябва да се актуализира механизмът, за да се отчете постигнатият напредък, както и за да се отчетат разликите между двете държави по отношение на процеса на реформи. Вторият вариант, въвеждането на нещо подобно на този механизъм, или внасянето на известни промени в него, например чрез предоговаряне на показателите и въвеждането на срокове за тяхното изпълнение, например в рамките на следващите две години, според нас е най-добрият вариант може да се приеме един по-всеобхватен механизъм, който да се прилага не само към тези две държави, но и към други държави членки на базата на Европейския пакт за демокрацията, върховенството на закона и основните права. Този пакт е една възможност. Може също така да се възроди и механизмът на изготвянето на доклад на Европейския съюз за борбата срещу корупцията. Може да се използват инструментите по европейското полугодие или пък да се комбинират всички тези инструменти. Може да се постави по-голям акцент върху паричната страна на въпроса, Държавите членки трябва да поемат повече отговорност за спазването, за наблюдението върху процеса на ниво местни органи. Какви са двете по-общи заключения, които можем да направим? Особено важно е според нас не само да приключи процесът на реформи, но и да се консолидират направените до момента промени. С други думи, процесът да стане необратим. Второ, както вече споменахме, Особено важно е да има консолидация. Трябва също така да се изпълнят и все още неизпълнените препоръки. За да се постигнат тези две цели, трябва да има политическа воля. Това е особено важно според нас. И тук имаме основания за оптимизъм. Това сочат поне нашите констатации. С удоволствие ще отговорим на въпросите ви. Благодарим ви още веднъж, че ни дадохте възможност да представим проучването. Благодаря. Много са интересни вашите констатации, много са и важни за нас, тъй като с различна степен на загриженост вече от години следим положението и в двете държави. Искам да дам думата на представителите и на двете държави да вземат отношение. Благодаря на гос... Добре дошъл, извинете, на господин Могорел Киво и госпожа Чобано Тадея. И двамата са представители на постоянното представителство на Румъния. Сред нас е и госпожа Симона Стинга, също от постоянното представителство. Кой от вас иска да вземе думата? Mulțumesc. Stimată doamnă președinte, onorați membri ai Parlamentului European, Госпожи и господа депутати, дами и господа представители на държавите членки на Европейската комисия, госпожи и господа, за начало от името на румънските власти искам да благодаря на Комисията по бюджетен контрол за тази инициатива. Добре дошли. Благодаря и на авторите на това проучване за този детайлен анализ и за резултатите от работата им. Най-напред искам да ви кажа, че използването на метода е без съмнение полезен за осъществяване на реформите, особено в областта на съдебната система, борбата срещу корупцията и непоръчността на системата на всички нива. Представеното проучване днес е пълно е, очертава постигнатия от Румъния напредък и сочи необратимия характер на реформите насочени към борба с корупцията и независимостта на съдебната система. Резултатите се дължат на усилията, положени на национално ниво, както и на сътрудничеството между Румъния и европейските институции. Гражданското общество обаче също така е участвало пълноценно в постигнатия напредък. Проучването съвпада с вътрешен анализ, проведен от румънските власти. Имайки предвид критериите на Европейската комисия за началото на механизма през 2006 година, се оказва, че всичко е постигнал сериозен напредък. Повечето от целите на МСП са постигнати в е, областта на националната политика и стратегия. Въз основа на тази констатация, очевидно ще разберете стремежите на Румъния за постигане на тези цели. Това е властите непрекъснато показват, че, че се стремят да постигнат 12-те е, препоръки от януари 2017 година. Това е отправна точка е, и в крайна сметка ориентация към приключване на механизма. В, е, надяваме се, че в доклада с 2018 година ще се потвърди че ние работим за постигане на целите, приключване на МСП ще даде възможност на Румъния да вземе своето място заедно с останалите държави членки, т.е. хоризонтална оценка за всяка област, включена в механизма. Реформите в бъдеще трябва да продължават в рамките на политиките, отнасящи се до всички държави членки. Благодаря ви, това беше моето изказване. Благодаря. България отказа да вземе отношение, но са поканени представители на българската страна. Сега ще дам за това думата на колегите депутати. Нека аз кажа няколко думи първо за това проучване. Извинявайте, имате думата. Oh, excuse me, chair. I, uh, this is my... Извинявайте, госпожо председател. За първ път се изказвам тук, но не знаех как да поискам думата. При всички случаи. Извинявайте, вие кой сте? Аз представлявам Българското постоянно представителство. Аз съм част от е, екипа е, МСП. Добре дошъл, заповядайте. Благодаря. Благодаря на членовете на Комисията за бюджетен контрол, на Европейската комисия и на представителите на държавите членки. И за нас е чудесна възможност да чуем констатациите на този доклад. Изложението ще бъде представено в София. Искам да ви уверя, че ще бъде посрещнато с голям интерес за сега мога да изразя съгласие с много от констатациите, именно, че МСП е катализатор за положителни промени в България и също така за процес на взаимодействие между властите, гражданското общество и чудесно сътрудничество с Европейската комисия. Радвам се да чуя, че докладът отчита постигнатия напредък в областта на борбата срещу организираната престъпност. Вече имаме постигнати резултати, също въжи и за реформата на съдебната система. Искам да ви уверя, че България е твърдо решена да постигне осъзаеми резултати по препоръките които сочат за необходимостта от допълнителни усилия, например в борбата срещу организираната престъпност и корупцията. Приветствам също така и това, че се спомена по-конкретно необходимостта от по-конкретни очаквания към България, възоснова на препоръките от януари 2017 година, а и както спомена румънския колега, след приключване на механизма всички държави членки да бъдат поставени на равна нога. Благодаря ще им път за тази възможност. Благодаря ви, че взехте думата. Ще дам първо думата на колегите депутати, колегата Маковей и колегата Пирински или колегата Пирински да започне. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. И аз искам да се присъединя към оценката за извършилите доклада, както и на представители на двете е, страни, техните коментари. Както казахте, Темата на механизма за сътрудничество и проверка е от, беше от особено значение през целия период за 10 години и в България, и в Румъния, разбира се. Не съм сигурен дали авторите на доклада всъщност Датата е 9 януари, но не знам дали са в състоя... дали са успели да проследят последните промени. Представителят на постоянното представителство спомена предстоящото законодателство, което, чето влизане в сила предстои. Приета специален закон за борбата срещу корупцията, особено по високите етажи. И разбира се, темата е предмет на оживени дискусии и в парламента, и в обществото. Един от най-обсъжданите въпроси е назначаването на ръководителят на този орган, като опозицията твърди, че това трябва да стане от президента на републиката като неутрално лице, докато мнозинството в парламента твърди и заложи в е, закона положението, че това лице трябва да се избира от парламента. Споменавам това, защото то е тясно свързано с темата на дискусия, а именно не до там удовлетворителните резултати в борбата срещу корупцията. Законодателството е на лице, през последните години многобройни органи, структури бяха създадени за борба срещу корупцията, но до голяма степен процесът е, ако не в застой, то най-малкото затруднен поради политически блокаж. В парламента преди няколко дни имаше е, вод на недоверие е, по инициатива на опозицията е, тъкмо поради, заради корупцията, която, също която няма достатъчно категорична и решителна битка. За съжаление, на въпроса се гледа като на повод за вътрешни за политически боричкания, отколкото като на реален проблем. Това е жалко. И тук имам няколко въпроса към авторите на изследването. Те споменаха и до голяма степен това е вярно, че самият механизъм е нещо като катализатор. Питам се обаче дали регулярното публикуване на тези доклади се превърна в нещо като рутина, рутина която отслабва ефекта на констатациите. Второ, не съм много сигурен какво точно представлява Центърът за оценка и стратегии? Те, дали техните услуги в областта на оценките и стратегиите са конкретно насочени към борбата с корупцията. Питам се обаче дали това е най-добрият начин за преодоляване на това явление в страни като България и Румъния. Вместо да се прави някакъв сравнителен подход с други страни в Европейския съюз, защото в известен смисъл това е проблем, който съществува и в други държави членки в по-голяма или по-малка степен. Европейския съюз, освен това, дали обръща внимание на върховенството на закона и начинът по който той се защитава в различните държави членки. Питам се дали не би било удачно акцента на това проучване да се промени и да стане по-сравнителен т.е. да се прави, да се направи сравнителен анализ на спазването на върховенство на закона в държавите членки в Европейския съюз. Тук имаме заключение и препоръки в два варианта и във втория вариант се споменава, че има какво да се мисли през следващия хоризонт и накрая в връзка с последните два въпроса се питам дали авторите са прочели доклада за борба срещу корупцията на комисията през 2014 година. Единственият, след като беше взето решението през 2011 година за подготовка на двогодишни доклади. Както знаем, новата комисия и заместник председателя Тимерманс през 2015 година изпрати писмо на комисията Либе, в което се казва, че повече такива доклади няма да излизат. Проблемите с корупцията ще се обсъждат в препоръките по страни в рамките на европейския семестър. Аз мисля, че има място за обективна и безпристрастна оценка. Както във връзка с механизма, така и по отношение на предизвикателството от по-общ характер, за да могат страните да бъдат оценени възоснова на обективни критерии, но и от друга страна на сравнителна основа. Това са моите коментари. Благодаря за вниманието. Благодаря ви, госпожа Маковей. Mulțumesc, doamna președintă. Prima întrebare... Госпожо председател, първият въпрос, който искам да задам на авторите, всъщност е единствения въпрос, как стигнаха до тези заключения – след като са проследили събитията в Румъния през 2008 година и 2017 година. Законите в областта на съдебната система са приети без диалог дали са, дали са обърнали внимание на протеста на съдиите и прокурорите, които протестираха пред съдилищата. Това, което четем в това проучване и това, което чухме в изложенията, и тук цитирам експертите, които казват, че независимостта на съдебната система е гарантирана в е, Румъния, но все още предстои усилия. Да, така беше до края на 2016 година, но съвсем не е така от 2017 година. Трите закона в областта на съдебната система, които бяха прияти, бяха на променени, така че да почне съдебната система на политиката. Е, и след съдиите и прокурорите излязаха да протестират. Освен това, наказателно-процесуалния кодекс във връзка с престъплението корупция. Споменавам корупцията, тъй като това е ориентир. Ще ви дам няколко примера съвсем наскоро. В края на 2017 година в рамките на един месец бяха внесени изменения без никаква обществена консултация и тези изменения са свързани с получаването на подкупи, което се декриминализира. Ако след като ако един подкуп се дава чрез няколко посредници, а, това е декриминализирано. Ако вместо вас подкупа се вземе от ваш близък, това вече не е престъпление. И така, от тук нататък вече ще процедира точно така. Председателя на Румънския сенат в момента е предмет на наказателно на преследване заради лъжесвидетелство. През 2017 година беше внесено изменение за да се премахне разпоредбата за лъжесвидетелство от НПК. Тоест, в, във всяко производство може да се лъже абсолютно безнаказано. Питам се дали са разговаряли с хората, видели ли са демонстрациите, десетките хиляди хора, които излязаха на улицата, и в това число и през януари тази година, и ги каня на третия етаж, където на един екран а, и на фото си са представени тези демонстрации. Тоест, там се вижда нещо, което е противоречи на казаното от тях. Има много примери за промяната в НПК, по-конкретно за наказателното производство. Ако предложените изменения бъдат приети, Румъния ще стане рай за престъпленията защото престъпленията ще се извършват там, където законите са най, най-меки. Предложени са разпоредби, разпоредби във връзка с получаването на подкупи. Тоест, има възможности за получаване и даване на подкупи, така че те да бъдат да не бъдат подложени на ударите на закона. В Румъния трябва непременно да информираш, че в момента е трябва да, инф... да подадеш информация в случай, че бъде започнато наказателно производство. Днес има разследване за измама с европейски средства, изпиране на средства. За европейските фондове говорим за 21 милиона евро. Започна разследване от ОЛАФ и в момента а, то е обект на разследване. Има опити за промяна в НПК, за да се осигури амнистия и да се спаси председателя на Социалистическата партия. И така от 2017 година политиците работят само в свой интерес, в противоречие с обществения интерес. Е, Румъния не искаме да има безнаказани, само че те искат никога да не бъдат е, обект е, на наказателно преследване. Искам също така да попитам експертите. Не познавам института им. Запознати ли са с начина по който директивата за замразяване и конфискация на имуществото не, тя не е приета. Никой не се занимава с този въпрос. Никой няма политическа воля за това. Анализирали са транспонирането на тази директива директива, 99% от тази директива, ако прочетем внимателно, ще видим, че тя не, не са транспонирани. И това включено ли е в, включено ли е в изложението им? Да, може да се променят условията. можем да поставяме акцент върху обществените поръчки. Искам да напомня на всички, че комисария Тимерманс излезе с комюнике, в което критикува Румъния за това, че отстъпва от своите отговорности. Имаше и дипломатическо запитване по-конкретно във връзка с измененията в наказателния кодекс и наказателно-процесуалния кодекс. И това е. Искам да, да приканя авторите да видят протестите на гражданите. По отношение на България имам един въпрос. Измерват се резултатите по това, което на английски се нарича track record, т.е а, конкретни показатели, брой, закони и прочие. Колко лица са били осъдени за корупция по високите етажи? В България колко осъдени има за организирана престъпност? Ще дам думата на двамата автори на изследването за отговори. Uh, много ви благодаря. Ще отговаря на коментарите на представителя. на членът на Европейския парламент в България. Може би не стана ясно от а, презентацията ни, но в заключенията на доклада ни ще прочетете, че според нас трябва да се предпочете един по-цялостен подход, който по-цялостен метод, който обхваща всички държави членки и обсъждаме някои възможности, как може да изглежда Махасма. Споменаваме Европейският панкт за върховенство на закон и за основните човешки права нещо, което не сме включили в презентацията ни, а именно прекратяването на публикуването на докладите за борбата с корупцията. Смятаме, че това е възм... може отново да бъде подновена и възможност механизмът за сътрудничество и проверка да се превърне в по-цялостен инструмент, който да засяга всички държави членки. Към момента обаче смятаме, че е важно да се продължи процесът на контрол и надзор на реформите, които отговарят на последния доклад по от комисия през миналата година. Това би следвало да бъде основният интерес през до края на текущият мандат на комисията. А от тук нататък, ако могат да се предложат и други степки, стъпки възоснова на направените препоръки, може да се обмисли възможността за заместване на настоящия механизъм сътрудничество и проверка с друг механизъм, който да обхваща всички държави членки. Аз ще добавя няколко думи по въпросите, засягащи Румъния. Наясно сме с демонстрациите. Не присъствахме на... Не бяхме в Румъния по време на манифестациите, но знаем за тях. и изобщо, че противоречи противоречив въпроса дали механизма за е имало очакваните положителни резултати. Затова се срещнахме с представители на различни институции в страната. Целта ни беше да направим обзор на резултат, ефектите на механизма през последните 10 години в основа на постигнатите промени през този период, смятаме, че има основания за оптимизъм, което не значи, разбира се, че не съществува и е, опасност от връщане назад. Знаем, че има такава опасност и се надявам това да стане ясно в доклада ни. Ще спра тук, ако има допълнителни въпроси, ще се опитаме да отговорим. Колегин Макова. Госпожа Макове. Мулцумеск. Eu nu am înțeles nimic. Благодаря ви. Ами аз нищо не разбрах, да ви кажа честно. Разбрах, че сте се срещнали с а, някакви хора в нашите страни. Ами, аз мога да ви кажа, че за хората, които казаха по улиците в Румъния, няма никакво противоречие, няма нищо двусмислено. Те искат да защитят съдебната система, независимата съдебна система в страдата. И припомня също така, че във всички доклади, публикувани в рамките на МСП през последните 10 години, се прави много ясно разграничение между изпълнителните органи, като например а, а, дирекцията за борба с а, корупцията, от една страна и друга страна наличието на политическа воля за борба с корупцията. И във всички доклади се казва следното. Институциите си вършат работата за това и в Румъния министри бяха осъдени на затвора. Бившия министри бяха осъдени на затвора пред собственици на футболни отбори и други вида личности бяха осъдени за корупция. Случаят не е такъв в България или в други страни от източници и Европа. Не защото няма корупция, защото не са проведени надежни разследвания. Така че ще повторя нещо, което винаги съм заявяла много ясно. Във всички доклади по МСП се е, хвалят е, институциите в Румъния, тъй като те си вършат работата. За сметка на това обаче волята, политическата воля за борба с корупцията е почти несъществуваща. Затова и последният доклад беше много критичен. В него се заяви, че по-скоро намалява волята или по-скоро политическата воля е в защита на корупцията, отколкото в борба с нея. До 2016 година всички хора на власт в а, Румъния, колкото един беше неудобно законодателството, не си бяха позволявали да предлагат такива радикални промени. Откакто дойде на властта обаче коалицията между либералите и социалистите, тях като че ли не ги вълнуват какви ще бъдат последиците от действията им, дори и да се бъдем изхвърлени от Европейския съюз, тя ги вълнува само едно и то е да спасят собствената си кожа. Така че, пак казвам, докладите по МСП през последните 10 години бяха единодушни. Хвали за институциите и критики за липсата на политическа воля за борба с корупцията. В Румъния от една година насам политиците искат да сложат край на всяки, всяка възможност за съдебно производство или за, за конфискуване на имуществото им. Също искам да се изкажа в качеството си на докладчик, казва председателката. Ако човек се запознае с докладите от изминалите 10 години, то си задава въпроса какво е постигнато до момента. Допускам, че е постигнат някакъв напредък, но би ми се искало да знам точно какъв и по какъв начин Механизмът е допринесъл за насърчаването на реформите и в двете страни. И в двете страни има хора, които искат да постигнат напредък и механизмът им е бил от помощ в работата им. Обедена съм, че той е допринесъл за професионализирането на администрацията. И на ниво администрация има служители, които искат да използват европейските средства в съзвучие с правилата. Към тях се добавят и инвеститорите, които искат страните да постигнат напредък. Една от грешките, които според мен допуснахме, бе, че подведохме и двете държави под един знаменател, а между България и Румъния има разлики. Поставихме и в двете страни едни и същи акценти, приложихме едни и същи критерии, с което си навлякохме гнева на някой. Грешка бе също така, че механизмът не бе въведен в Харватия. Мисля, че е много важно това, което предлагате вие, именно механизмът да се прилага по отношение и на други държави, които предстои да се присъединят. Но как да го прилагаме? Не само по отношение на страните от Западните Балкани, но и по отношение на България и Румъния. Мисля, че по отношение на България и Румъния трябва да го доразвием в бъдеще, тъй като трябва да постигнем по-добри резултати по него. Говорихте за нивото на политизиране. Сериозен проблем, тъй като още от самото начало на процеса имаше изключително високо ниво на политизиране. Все още не съм наясно с това какви резултати всъщност са постигнати в двете държави и устойчиви ли са те. Необратим ли е процесът? Важно е той да е необратим. Разбира се, човек с основание може да си зададе въпроса какво изобщо в политиката е необратимо. Но бих искала да знам от вас кои резултати са необратими и кои не и в кои области не е постигнат никакъв напредък. В България, например, имаше проблем с магистратите, както и с въздействието, оказвано от главния прокурор. Нищо ново няма в това. На сън може да ме бутнете, мога да ви кажа какъв е проблемът. Вече от години го обсъждаме. Та в кои области сме постигнали напредък в двете държави и в кои области трябва да се погрижим за постигането на такъв? Въобще не ме интересува кой управлява в двете страни. Наблюденията ми от последните 10 години показват, че няма значение кой управлява. Всяко едно управление има своите силни и слаби страни. Колегата Пирински упомена борбата срещу корупцията. Поставя акцента върху нея. Въпросът е какво можем да направим по-добре в тази област, за да постигнем и по-добри резултати. Давам думата на експертите за отговор. След това ще дам думата на генералния секретариат на комисията. Разбира се и на представителите на постоянните представителства, ако искат да вземат отношение. Но първо госпожа Маковей. number of convictions for high-level corruption and organized crime. Както казах, Румъния наистина имаше много голям брой осъдителни присъди за корупция. И второ, държа да почетая същото, че МСП помогна и на двете държави. Без механизма в Румъния нямаше да създаде дирекцията в, за корупция или по-скоро тя вече нямаше да съществува. Нямаше да има и толкова много законодателни промени. Така че механизма ни помогна и благодаря на Бога, че го има. Ще продължим да работим, докато всички критерии бяха изпълнени напълно и станат, реформите станат наистина необратими. Механизмът ни помогна. Можем да докажем това с конкретни данни. Тринайсет министъра, 90 бивши депутати бяха осъдени на затвора. 88 магистрати, било то съди или прокурори, са били осъдени и хвърлени в закора, затвора за корупция. Така че да, имаме доказателства, че системата работи. Бобата с корупцията проработи. И да, има честни съди, честни прокурори и те бяха насърчени от механизма. В някои случаи имаше проблеми на политическо равнище поради отказа за, снимане снемане на е, политическият е, имунитет, на парламентарния имунитет, но все пак като цяло механизма поработи и това, което се случва в Румъния в момента е най-лошото, което се е случвало 10 години насам. И изглежда се, че всъщност е, механизма няма никакво значение. В съобщението на Тимермас преди два дни Оставам впечатление, всъщност, че никой не му обърна внимание на това изказване в Румъния. Защото политиците в, в, в страната в момента не, не представляват Румъния, народът на Румъния представлява Румъния и хората излязоха по улиците, за да настояват за правосъдие. Но пак повтарям, да, механизмът за трудничество и проверка ни помогне. Искам той да бъде продължен. Такива са политиците на власт днес. Не знам дали те ще са на власт утре или други ден, но трябва да бъде запазен механизма. Това, с което разполагаме в момента, ми се струва добро. А сега не чакам да чуя отговор на представителите на българското представителство. Uh, point... Добре, ще се спра на въпроса, свързан с необратимия характер на реформите и въпроса какъв конкретен напредък е бил постигнат. Бих искал да ви обърна внимание на таблиците, които е, можете да намерите в доклада ни, които обобщават всички законодателни реформи, осъществени в двете държави през последните 10 години. А дали тези реформи са необратими, както казах в встъпителното ни изказване, трудно може да се заяви в конкретен момент, че тези реформи не могат да бъдат а, а, отново преобърнати. Скорошните събития в Румъния показват, че въпросът е напълно основателен. Но действително е важен броят на конкретните производства за корупция и присъди за корупция, които всъщност тези данни показват, че новите закони, които се приемат на практика, се прилагат. Да, вярно е, че корупция продължава да съществува независимо кой е на власт, но въпреки това ми се струва, че е важно промяната на правителството да не води до стъпки назад. И ако реформите са, са, са оцелели след няколко смени на правителството, според мен това е важен признак за техният необратим характер. И накрая, поне в България, някои от заинтересованите страни заявиха, че има проблеми с а, фактът, че съдебното производство е ча... не е независимо от политическият процес и че в някои случаи съдиите изчакват, за да произнесат своите решения, да а, свършат изборите, което показва, че има се проблеми с а, истинската независимост на съдебната система в страната. А, няколко коментара за това какво можем да сметнем за необратими реформи в различните държави. Струва ми се, че един от най-важните измерения тук е фактът, че очакванията на хората са станали необратими. Споменахме нееднократно протестите, недоволството и опасенията от връщане назад. За мен това е нещо много важно. Механизмът за сътрудничество и проверка предоставя на гражданите възможност да имат конкретни очаквания по отношение на съдебната система и върховенството на закона. Според мен механизма допринесе за подобряване на осведомеността на гражданите за процеса, който иначе нямаше как да е толкова лесен. Опитваме се да обясним, че постигнат напредък, че обаче не всичко е съвършено и че има опасност. Но на този пак казвам, струва ми се, че са необратими очакванията на гражданите и във държи, държави и очакванията им от управляващите ги. Искам да дам думата на представителя на Българското постоянно представителство, за да отговори на отправения му въпрос и да вземе отношение. Thank you, Chair. Uh, uh, as an answer... Благодаря ви, госпожо председател. В отговора за случаите на корупция, съжалявам, но не разполагам с научните статистически данни, но мога да ви кажа, че броят на осъдителните присъди си остава същият през последните три години, ако не се лъжа. Също въжи и за размерът на запорираните активи. Доколкото знам, до 2012 година присъдите за организирана престъпност са се увеличили от 20 на 72, но не разполагам с данните за коруп... случаите присъди за корупция. Also wenn es da genaue Zahlen gibt, werden ако разполагате с точни такива данни, бихме се радвали, ако ни ги предоставите в писмена форма. Със сигурност има такива данни. Благодаря ви. Господин Пирински, още веднъж. Yes, you, Just... Благодаря ви, госпожо председател. В отговор на някои от коментарите ви, относно необратимият характер, мога да кажа, че съм съгласен с един от авторите на проучването. Съгласен съм, че в обществото не само има очаквания, но има и е, решителност. Решителност за постигане на осезаеми промени в е, доста обезпокоителни обстоятелства. И в това отношение е, държа да ви припомня доста мащабните протести в, в България наскоро и в столицата и в извън столицата, свързани с а, опазването на околната среда, проекта за разширяване на едински курорт и конкретният случай, т.е. имаше много сериозни подозрения за корупция, защото дружеството инвеститор е офшорна компания, с а, седалище в офшорна зона, така че се питаме къде, какъв е проблема. И именно това имах предвид преди малко. Борбата с корупцията трябва да се възприема като цяло, възоснова на всички механизми, които правят а, възможна. Би било добре да се разгледат конкретни практики в някоя държава в по-общия цялостен контекст. съм съгласен с притесненията на протестиращите има проблем кой точно е собственик на тази компания, какво прави тя и защо, но от правна гледна точка е явно, че няма нарушение, което е притеснително и очевидно, че би следвало да се предприема съответните реформи, за да се гарантира, че няма да се случи това, което се опасява и нашата комисия, е именно злоупотреби с европейски средства. Благодаря ви госпожа Маковей, след което обаче приключваме. Ами тъй като само ние двамата с колегата Пирински явно участваме в дебата, спорваме с повече време. Да, действително Единственото, с което аз съм съгласна, което спомена и колегата, какво е необратимото? Необратима е волята на румънците да не напуснат Европейския съюз. Румънците искат реформите да се осъществят, искат правосъдие за всички, независимо дали те вземат пост в управлението или не. Хората искат промяна, искат да няма злоупотреби с европейски средства и т.н. нататък. За съжаление обаче Румъния стана единствената държава в света, откъдето хората си тръгват заради проблемите. Втората държава, всъщност след Сирия, където има война. Хората излизат по улиците и развяват знамето на Европейския съюз или румънското знаме с звездите на европейското семейство. Виждате тук на снимката. Ще покажа снимката и на нашите експерти. Виждате тази млада жена, която се е завила с европейското знаме. Като виждате, тя е изпълнена с отчаяние всички се опасяват, че случващото се в момента може да доведе до да, излизане на Румъния от Европейския съюз. Благодаря ви. Председателката, господин Слиз. Сега би трябвало да вземе думата представителят на Генералния секретариат на комисията. Mm-hmm. Благодаря, госпожо председател. Първо, бих искал да изразя задоволството си от това, че е изготвен вашият доклад. Той се вписва и в подхода, възприят от комисията. След като вече изминаха 10 години, искаме да направим равносметка на резултатите по механизма, да установим в кои области трябва да го доразвием. Миналата година комисията излезе с доклад, в който бе възприят по-различен подход в сравнение с докладите от изминалите години. След 10 години направихме по-общ преглед на механизма. Решихме също така да възприемем и малко по-различен подход по отношение на бъдещето да излизаме в бъдеще с ключови препоръки и да прекратим действието на механизма, освен ако все още има някои неизпълнени препоръки от миналата година. Проявяваме воля за оценка на дългосрочното въздействие на механизма – това е насочеността на извършеното изследване, както и на вашия доклад. В доклада на комисията се излагат някои от особеностите на механизма, описва се и спецификата на обстоятелствата към момента на създаването му. Към момента на създаването му този механизъм действаше като по-специфична форма на сътрудничество. Беше един нов подход към сътрудничеството с държавите членки по изключително значими и понякога много деликатни въпроси от обществен интерес. С течение на годините Този начин на действие на механизма продължи да се развива и в хода на работа на комисията. Така създадохме усещането у някой, че сме надхвърлили ограниченията на първоначално заложените показатели но според нас през годините сме продължили да следваме основния подход, възприят от самото начало. По казаното от ваши колеги, членове на тази комисия. Може би помните, госпожо председател, че миналата година през есента в изявлението си за състоянието на Съюза господин Юнкер заяви, че през есента на тази година ще публикуваме документ, посветен на прилагането на принципа на върховенство на закона. Сигурен съм, че в този документ ще залегне като много важен елемент и механизмът за сътрудничество и проверка. Според мен докладът и съдържащото се в него обобщение за въздействието на механизма показва, че механизмът е оказал въздействие. При все, че не е идеален и че не е довел до решаването на всички проблеми. Това е нашата оценка. Механизмът, както се констатира и в доклада, е допринесъл за насърчаването на цялостния процес. Разбира се, тук се намесва и политическата воля на заинтересованите страни в отделните държави. Смятаме, че по линия на механизма успяхме да подпомогнем, да подпомогнем тези заинтересовани страни при установяването на много по-тясно взаимодействие с правителствата и с гражданското общество. Това е според мен един много важен елемент от работата по механизма. И накрая съгласен съм с това, че необратимостта и постигането на конкретни резултати са от особено голямо значение. Много е важно да се консолидират също постигнатите промени. Трудно е да се направят окончателни констатации. Винаги ще има някакъв елемент на интерпретация при анализа на резултатите. Напълно съм съгласен с това, че в резултат от механизма са проистекли определени очаквания. За това говориха както вашите колеги, така и авторите на изследването. Ако се запознаете с резултатите от проучванията, направени от комисията, то ще видите, че и в двете държави гражданите правят много силна връзка между проблемите, по които се работи по механизма и призванието на Европейския съюз. Надявам се, че по механизма поне до някъде сме успели да откликнем на тези очаквания. Also, wir gehen davon aus, dass der Mechanismus Председателката, допускаме, че ще продължи действието на механизма. Все още не обсъдихме въпроса за европейското финансиране. Запознах се с цифровите данни, предоставени от комисията. Радвам се, че сред нас е главната счетоводителка на комисията. Ако се запознае човек с цифровите данни, представени от комисията, то ще видим, че като че ли има корупция при използването на европейски средства, но не и във въпросните две държави. Но не смятаме, че това е така. По-конкретно по въпроса за механизма. Как си представя комисията до развиването на този механизъм в бъдеще? Well, our, our um, intention in, in the report of Целта на миналогодишния ни доклад бе да сме много конкретни, излизайки с ограничени като брой, много конкретни ключови препоръки и препоръчваме конкретни действия. Необходима е обаче и политическа воля. В бъдеще ще излизаме с по-конкретни препоръки. Необходими са обаче и реални усилия за изпълнението им. Това бе в основата на подхода ни миналата година. Има и още един елемент, отнасящ се до препоръките ни. Опитахме се да заложим в основата им определени рамки на ниво институции. Така целта ни бе да окоръжим институциите сами да поемат отговорност, надявайки се, че по този начин ще се осигури устойчивост в дългосрочен план – В една такава система институциите и други ключови заинтересовани страни трябва да са ангажирани, за да се постигне напредък. Това бе подходът ни. Искахме да се работи наистина на ниво национални институции. Искахме да можем да разчитаме на тях при постигането на напредък. Председателката, благодаря ви. Не ми хрумват никакви идеи по въпроса за доразвиването на този механизъм, но мисля, че в бъдеще можем да обсъдим въпроса. Можем да обсъдим въпроса за това какво би трябвало да направим, за да постигнем напредък и най-вече за да разполагаме с по-надежни данни за изразходването на европейски средства. Благодаря на господин Слис, на авторите на проучването, благодаря и на представителите на постоянните представителства на България и Румъния за участието. Приключихме по тази точка. Следващата точка е точка четвърта, специален доклад номер 2 от 2018, доклад на Европейската сметна палата за оперативната ефективност на ЕЦБ при управлението на кризи в банките. Господин Кардив е компетентният член на Европейската сметна палата, а докладчицата госпожа Яла Сендер ще се представлява от господин Пирински. Веднага давам думата на господин Кардив, за да ни представи специалния доклад. Um, Благодаря ви. Ще бъда кратък. С удоволствие ще ви представя доклада ни за действията на ЕЦБ при управление на кризи. Става дума за третия по рода си одит. Първоначално разгледахме надзора върху банките и по-общата система за надзор. Това бе темата на специалния ни доклад от 2016 година. Разгледахме и положението, при което се извършва надзор върху банките, изложени на по-голям риск. Третия доклад, който представихме преди две седмици, е посветен на темата, която обсъждаме днес. Става дума за управлението на кризи от страна на ЕЦБ в банките. Става дума за надзора върху предварителното планиране на възстановяването, както и за процеса на установяване на влушаването на финансовото положение на банките с цел предприемане на действия, ако това е необходимо. Като цяло установихме, че ЕЦБ е установила добри процедури за управление при кризи. Организационната и структура и ресурсите и за оценка на предварителните планове за възстановяване и за оценка на финансовото състояние на банките са добри. Излизаме с няколко препоръки. Първо, процесът за оценка от страна на ЕЦБ за, на плановете на банките за възстановяване е добър. Има също така добри установени в това отношение инструменти и насоки. Има обаче все още някои проблеми. За справенето им препоръчваме ЕЦБ да излезе с допълнителни показатели и указания за калибрирането на показатели, както и да използва по-добре инструментите за идентифициране на кризи. Има също така някои оперативни недостатъци недостатъци при прилагането на практика. Насоките, например, за оценка на ранната намеса не са добри. Няма също така и критерии за оценка на влушаването на финансовото състояние. ЕЦБ трябва да работи по-активно в тези области, за да са служителите по-добре запознати с правомощията си, както и да има яснота за законовите бариери. А що се отнася до банките, които са в затруднение или е вероятно да изпаднат в такова, ЕЦБ трябва да излезе според нас със специфични оперативни насоки, за да могат служителите и да са по-наясно с правомощията си. ЕЦБ не ни предостави цялата информация, която изискахме от нея, за разлика от предходния ни доклад. не получихме достатъчна информация или я получихме в редактиран вариант. Тоест, заключенията в настоящия доклад не са пълни. Не можахме да направим оценка на практика на ефикасността на банката в действията и по управление при кризи. За да може цялата система да работи добре, съветът за системен риск и Европейската централна банка трябва да си взаимодействат добре. Според нас това взаимодействие не е на достатъчно ниво, тъй като съветът не получава от банката своевременна и достатъчна информация. По-голямата част от комуникацията между банката и съвета трябва да бъде подобрена. Както съвета, така и банката ни убедиха, че работят в тази посока. Вероятно ще трябва да са необходими и някои законови промени. Предлагаме поискане на съвета по разпоредбите, по настоящите разпоредби да се предвиди по-автоматизиран процес за обмен на информация. Благодаря, госпожо председател. Благодаря. Колегата Пирински има думата от името на докладчицата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за проявеното разбиране. За съжаление, госпожа Яла Сендер днес не може да участва в заседанието. Помолиме да изложа нейната позиция. Колегата оценява това, че Европейската сметна палата като цяло прави положителна оценка на функционирането на единия надзорен механизъм. Процедурите за управление при кризи като цяло са удовлетворяващи, въпреки някои недостатъци на оперативно ниво. Смятам въпреки това, че са необходими в бъдеще значителни подобрения. Ще се спра върху някои проблеми. Европейската сметна палата не е могла в достатъчна степен да изпълни функциите си, тъй като Европейската Централна банка ни е предоставила цялата необходима информация. До подобно положение се е стигало и преди това, поради което Европейската сметна палата в случая не е могла да излезе с достатъчно добри констатации за оценката на плановете за възстановяване. Освен това, палатата заявява, че установяването на механизъм за координация и взаимодействие не само с Европейската Централна банка, но и с други евро... органи, все още не е изграден изцяло. Трябва да се подобри това взаимодействие. Европейската сметна палата е установила сериозни пропуски, например по отношение на Европейския съвет за системен риск. Освен това, има недостатъци в обмена на информация между този съвет и Европейската централна банка. Има недостатъци на оперативно ниво и по отношение на достъпността на информация. Има и още нещо. В доклада се заявява, че разходите за надзора върху банковата система за 2017 година са възлизали на 490 милиона евро. Това е раз, оценката, но има ли окончателни данни за реалния размер на тези разходи? И накрая, повечето банки са били обект на механизма за управление при кризи, поне за период от една година. При въвеждането на единния надзорен механизъм на банките не е била направена положителна оценка. Какви са резултатите сега? По-стабилни ли са банките в сравнение с периода от преди 2008 година? Благодаря. Благодаря ви. Добре дошли за първи път на нашето заседание на представителите на Европейската Централна банка. Не мога да ви поздравя с добре дошли поименно, за съжаление, но може сами да се представите. Имате думата. Uh, you, um... Благодаря, госпожо председател. Представлявам отдел за единен надзор на ЕЦБ. Кратко изказване което да изтъкна, че ценим работата на Сметната палата и приноса и към засилване на ефективността на управлението в областта на банковия надзор. ЕЦБ прие 6 от 8-те препоръки и смятаме, че докладът е конструктивен принос към подобряване на ефективността на нашата работа. Работи се за изпълнение на препоръките, в това число за сътрудничеството с съвета за преструктуриране, показателите за възстановяване и насока за оценка на предприятите мерки. Две от препоръките не бяха приети. Една от тях смятаме, че вече е била изпълнена. Другата за обмен на информация. Отхвърляме ЕЦБ сътрудничи напълно с Сметната палата. Малко по-подробно за дълбочината на това сътрудничество. ЕЦБ отдели много време и ресурси за улесняване на одита на Сметната палата. Предоставихме общо 5000 странци материали бяха проведени пет срещи, видеоконференции с одитния екип, по време на които предоставихме а, отговори на зададените въпроси. Сметната палата получи информация за процеса, както и конкретна информация за банката информацията конкретна за банката е анонимна, за да не се разкрива самоличността на конкретните банки. Като цяло, чрез широчината на издълбочината на предоставената информация, Сметната палата успя да разработи задълбочен доклад по редица теми, сътрудничество, набелязване на кризи, планиране на възстановяването и така нататък. В заключение искам да повторя благодарността на ЕЦБ за доклада на Сметната палата и ние сме готови да продължим работа по изпълнение на останалите препоръки и да продължим доброто работно взаимодействие с колегите от ЕЦБ. Благодаря. По-добре, отколкото очаквах. Благодаря. Мисля, че това е началото на продължително и плодотворно сътрудничество. Комисията иска ли да вземе думата? Не. Приключваме с тази точка в дневния ред. Подходът е както следва първоначално представяне на доклада. Ако докладчика смята, че е необходимо да се навлезе в повече детайли, това може да стане на по-късен етап. Искаме да предоставим възможност на водещата специализирана комисия да се запознае по-обстойно. Днешното представяне беше кратко и е възможно към вас да бъдат отправени допълнителни въпроси. Да, ще бъдем в контакт. Благодарен сме за присъствието. Преминаваме към следващата точка Одит на процедурата при макроекономически дисбаланси. Доклад номер 3 2018. Господин Пирински от името на Айала Сендер представя работата. Оценката ни е, е следната. Комисията трябва да подобри част е, от дейността си по управление тези дисбаланси сега ще се спра на препоръките. След това ще обоснова нашите препоръки. Първо, връзката между анализа на макроекономическите дисбаланси и препоръките по страни трябва да се засилят. Как да стане това? чрез задълбочени анализи. Там се прави анализ на дисбалансите, оценка на степента, след това анализ на политическите варианти, като се направи оценка на това са, доколко могат да, да облегчат дисбаланса на тази основа, да се формулират препоръки по страни. Всъщност ние предлагаме е, нещо, което не е съвършено ново, защото в, в началото на макроекономическата процедура това е предложихме да има анализи, оценка на степента, политически дискусии и някои е, политически препоръки, окончателните препоръки ще бъдат представени в, в отделен документ. Един от недостатъците е отсъствията на анализ на фискалната политика. Регламентът казва ясно, че въздействието на фискалната политика и политиката по доходите трябва да отчита това. И на фискалната политика трябва да се гледа като на инструмент за решаване на дисбалансите. Това отсъстваше и от първоначалните идеи. Тъй като повдигнах въпроса за фискалната политика, това отсъства с едно изключение, а именно неодавнашния анализ на фискалните излишъци в Германия и ефекта им върху дисбалансите в други страни. Мисля, че това беше добра стъпка напред, но въпросът за фискалната политика не трябва да се оставя само на пакта за стабилност и растеж. Последният обръща внимание само на устойчивостта в средносрочен и дългосрочен план, не вля върху ефекта на, дис... на фискалната политика върху дисбаланса или конкурентоспособността. Анализът на фискалната политика трябва да бъде част от процедурата първонач... Представих как изглеждаха първоначалните прегледи, но нека сега да ви покажа как се развиха нещата. Първо оценката на степента на дисбаланс е извадена от препоръките и се прехвърли в съобщение на политиката. Освен това бяха извадени политическите варианти – И накрая, вместо да се излезе с отделен документ, което се предвижда от регламента, комисията започна да включва обобщение на дисбалансите в доклада за структурните реформи. Това повлия върху видимостта на цялата процедура и възможността да се убедят гражданите, че дисбалансите че на дисбалансите трябва да се обърне внимание и да се опишат нужните мерки. И комисията изва... започна да използва следната процедура. Всички предложения за реформа, идващи от Европа 2020, да бъдат анализирани и след това да бъдат именувани като уместни. Ето така се губи фокуса и комисията не прави разлика между дългосрочни реформи, които в дългосрочен план влияят върху растежа, но в средносрочен план нямат въздейства върху дисбаланс. Ако една страна, например, изпитва сериозен структурен дисбаланс в текущата сметка, но изпълнява дългосрочна образователна реформа, в дългос... някакъв дългосрочен план ще повлияе върху растежа на економиката. Колко, обаче е трудно да се каже. Но е малко вероятно тези структурни реформи да имат въздействие върху дефи... макроекономическия дефицит или а, дефицита в, в инвестиционното салдо. И така, препоръките се откъснаха от анализа, което не помага. В отговорите си комисията каза, че препоръките по страни трябва да отразяват не само последния преглед, че може да отразява други документи или предишни анализи. Да, това е напълно възможно. Но на гражданите е много трудно да разберат защо има въобще конкретни препоръки, ако трябва да ровиш в економически документи, за да намериш обосновката. Откъсването на препоръките от анализа влияе върху е, реализацията на дисбаланса. Коми... Самата комисия излезе с убедителни документи, които показват, че процента на изпълнение е е немалко. Последващата ни препоръка е комисията да активира процедурата по прекомерен дисбаланс, когато се окаже, че дадена страна има вероятност да бъде изправена пред такъв дисбаланс. Комисията въвежда понятието за прекомерен дисбаланс, който предполага такава процедура и такива, които не предполага такава процедура и никога не са активирали тази е, процедура. Това намира отражение в доклада на петимата председатели, където се казва, че корективната част, т.е. процедурата за прекомерен дисбаланс, трябва да се задейства в момента, в който се установи наличието на такъв дисбаланс и ЕЦБ отбеляза, че наличието на всички варианти, в това число корективната част, е в интерес на еврозоната като цяло. Следващата ни препоръка е комисията да приеме и приложи ясни процедури и критерии за класификацията на дисбалансите. Е, смятаме, че има повече яснота за това, защо е, дадена страна е включена в определена категория. Като се прави разграничение между страни, които са включени в категорията прекомерен дисбаланс, но без да се изпълнява процедура и други, които е, за които би могло да започне подобна процедура. Споменах фискалния елемент – и казах, че отчитаме положителните стъпки предприяти от комисията и ефектите на паричната политика и последиците на политиката на ниските лихвени процента. Анализа за Германия е подходящ. Може би дойде малко късно. Смятаме обаче, че фискалната политика трябва да се анализира и в страни, които изпитват проблеми с а, сериозни отрицателни инвестиционни позиции, тъй като връзката там е много подчертана. Призоваваме комисията да подобри комуникацията. Нашето предложение беше комисията да обяснява пред националните парламенти защо конкретни препоръки са формулирани. Също така, както казах, ясна връзка между анализа и препоръките ще даде възможност на комисията да търси подкрепа от гражданите. В момента подходът не е подходящ за тази цел. Нека сега да кажа, че имаме около 15 препоръки в 6 групи. И ще кажа няколко думи за две неприяти от комисията. Първо, критериите за класификацията. Другият, също, в контекста на следващия преглед, комисията да предложи изменение на текста на регламента, който да кодифицира съществуващата практика, при която има две категории процедури за прекомерен дисбаланс. Сегашният текст гласи както следва. Само да го намеря. Ако има рязки дисбаланси, трябва да започне процедура по прекомерен дисбаланс. Комисията казва следното. Това не налага задължение върху комисията да представи препоръки, а изразява политическо желание на съзаконодателя да се реализират нещата по определен начин. Вие сте един от законодателите. Предполагам, че това тълкуване е във ваш интерес. Сега дали приемате тълкуването на комисията или не, може да се твърди основателно, че има нужда от изменения, за да има последователност между практиката и записаното в регламента. Благодаря за вниманието. Благодаря ви. Бе предвидено кратко представене, но изказването ви бе по-дълго. Колегата Пирински има думата. Uh, Госпожо председател, ще се опитам да бъда колкото може по-кратък. Мисля, че трябва да разсъждаваме трезво по макроекономическата процедура от гледна точка на първоначалния замисъл и сегашния етап, на който се намира на европейската економика. Както знаем, Процедурата беше замислена и въведена през 2011 година в отговор на финансовата криза, когато имаше сериозни дефицити по текущата сметка, опасност от балон на недвижимите имоти и от тук и необходимостта от подобна процедура, която да избегне повторение на кризата. Всички сме наясно, госпожо председател, че в момента тази процедура като част от европейския семестър, който в момента е в процес на преразглеждане и преработка. И комисията, и съвета, и ние искаме този семестър да стане колкото може по-добре функциониращ. Тъй като в момента не е най- видимата и стрикно прилагана процедура. Сметната палата напълно уместно, както подчерта докладчика, имаме концептуален проблем или концептуално предизвикателство, а именно да видим как да, идентифи... как да идентифицираме и дефинираме понятието макроекономически дисбаланс как да, вмеш, как, как да го вместим в структурните реформи, в преодоляването на дисбалансите, които се превърнаха в предизвикателство и опасност за Съюза, като цяло и отделните държавите членки. И така това Европейската комисия е изправена пред сериозна задача и тук е интересно да чуем какво мисли тя. Сметната палата сочи отсъствието на яснота за изпълнението и последиците от процедурата по дисбалански и връзката е и с препоръките по страни. Не бих искала да навлизам в подробности. Смятам, че това е централен момент в доклада. Той е много важен и трябва да, се, да го отчитаме. Благодаря. Благодаря ви. Мисля, че това е задача, която се пада на законодателя. Колегата Хейс, докладчик сянка от комисията ЕКОН, поиска думата. Ще му я дам за награда, тъй като проследи дебата за Румъния и България. Um, Цял ден даже мога да слушам а, дебата с България и Румъния. Благодаря на съответно работа за изготвения доклад. Съгласен съм и с вашият член на вашата комисия. Това е много важен доклад и е в много подходящ момент, защото е важно да преценим как може процедурата да стане по-разбираема както за хората като цяло, така и за държавите членки и за Европейският парламент трябва да се гарантира, че националните парламенти и компетентните органи в държавите членки могат да си присвоят, така да се каже, процедурата за европейския семестър и че процедурата, която прилагаме, е, е смислена, не е просто копирана от предишният такъв доклад, а е с конкретни нови препоръки. Трябва също така да се прави ясно разграничение между фискалните дисбаланси и проблеми в държавите които биха могли да бъдат разрешени на национално равнище. Има разлика между поява на дисбаланс, който да доведе до систематичен риск в, за системата като цяло. И ми се струва, че трябва да се разграни, прави разграничение между тези две категории данни в рамките на цялата процедура. Аз вярвам в, в, в нуждата от ясни правила и съм съгласен с казаното от Сметната палата. Някои членове на Европейската комисия не искат да се стигне до следващата стъпка, а именно започването на процедурата, на конкретната процедура за макроекономически дисбаланси, особено при големите държави членки. Но положението е различно от преди 10-15 години. Трябва да имаме последователност подхода, който прилагаме за големите държави членки и по-малките държави членки. Та трябва да стане ясно за всички. Повилата се прилагат за всички и трябва този принцип да се спазва изцяло. Четейки доклада, си зададох един въпрос и не съм много сигурен какво е тълкуването и какво е заключението на Сметната палата. Смятате ли, че моделът, с който спораме сега 10 години, след като знаем какво се случи, е достатъчно солиден, за да може да се справим с евентуалното поява на мащабни дисбаланси за бъдеще. Сега може да кажем, че преминавам през хранително спокоен период на значителен економически подем. В еврозоната особено трябва да гарантираме, че механизмът, с който разполагаме е достатъчно стабилен. Та въпросът ми е дали моделът е задоволителен и Въз основа на заключенията на докладната палата и на комисията на коментарите на комисията не съм много сигурна какво е крайното заключение. Това е много важен въпрос. Дали моделът е достатъчен, за да се разрешат проблемите, ако пак се стигна до тях трябва постоянно да се прави преглед на постигнатото в тази област. Това е напълно сместно. Затова и ролята на Комисията по економически парични въпроси и ролята на Комисията по обучителен контрол е толкова важен. Трябва много внимателно да почетем този доклад и много насериозно да приемаме препоръките в него. Представителката на Европейската комисия. Thank you. Thank you very much to the rapporteur. Много благодаря на докладчика, благодаря и на членовете на Европейския парламент за интереса, който проявиха към доклада на Сметната палата. От самото начало държа да заявя, че Европейската комисия приветства докладът на Сметната палата. Като не еднократно сме заявявали тук в тази парламентарна комисия, отново държа да подчертая, че ние много държим на прозрачността. Готови сме да се подложим на процедурата на контрол и затова приветстваме конструктивните критики, които могат да принесат към постоянните усилия, които полагаме за подобряване на законодателството в конкретния случай е процедурата при макроекономически дисбаланси. В този контекст както става ясно вероятно и от отговорите, които е представила Европейската комисия, които са включени в доклада. Комисията приема по-голямата част от препоръките на Сметната палата и поема ангажимента да ги изпълни. Всъщност голяма част от препоръките имат за цел засилване и подобряване на конкретни измерения от процедурата при макроекономически дисбаланси, с които вече се е заела и самата Европейска комисия както се споменава на няколко пъти и в самията доклад, както каза днес и компетентният член на Сметната палата. Бих искала да ви припомня с няколко думи по-общият контекст, както стори и вашият колега, а именно процедурата при макроекономически дисбаланси запълни важна празнота в системата за макроекономически надзор в Европа. Това беше област, която не беше засегната от нашия контрол преди кризата. Процедурата за макроекономически дисбаланси обхваща много широк област. Беше въведена през 2011 година насред най-тежката криза, която е преживяла някога економиката на Европейския съюз. Процедурата има за цел да наблюдава и да коригира дисбаланси дисбалансите в рамките на економиката на Европейския съюз, като целта е да се въведат дългосрочни и устойчиви корекции, като едновременно с това се взимат предвид и социалните разходи, свързани с тези мерки. Или казвам с други думи, значително се подобри приспособяването през този период с години в голяма степен благодарение на усилията положени от държавите членки. Може да се каже, че корекцията на несбалансите през последните години действително беше забележителна. А процедурата при, при макроекономическите дисбаланси в голяма степен се е, съотношава върху превентивните мерки с цел насърчаване на макроекономическата стабилност. И така сега разглеждаме процедурата при макроекономически дисбаланси при седмата година на прилагането й. И държа да отбележа, че процедурата сама по себе си е сравнително нова опитът на тръпвам през първите години от прилагането на ПМД показва, че, че процедурата допринася за увеличаване на съдобността за рисковете, по които сме изправени и ще допринася за постигането на консенсус за намиране на политически решения. Докладът, което показва също така, е, че надзорът по ПМД е, върви ръка за ръка с по-засилени политически препоръки, въпреки че политическите действия не винаги се оказват на висотата на предизвикателствата. Държа да почетая също така, че прилагането и на ПМД в голяма степен е свързано с натрупаният опит, дължащ се на постоянния диалог, който се води между Европейската комисия и държавите членки. Като цяло, процедурата при макроекономически дисбаланси беше доста добра е приета и остава стабилна от моци създаване и се включва безспорно в системата за макроекономически надзор на Европейския съюз. Европейската комисия се възползва тази възможност допълнително да подобри прилагането на процедурата и, както вече казах, приема по-голямата част от препоръките, направени от Сметната палата. Всъщност, голяма част от препоръките имат за цел засилване на аспекти, които Европейската комисия вече е подобрила или в процес на подобряване, като, например, по-добре обвързване на диспонсите с, с специфичните за всяка държава препоръки. Мисля, че постигнахме напредък в това отношение и ще продължаваме да работим за подобрение в това отношение, съгласно препоръките на на палата, разбира се. Също така приемаме и препоръката, свързана с а, въздействието фискалната политика върху дисбалансите, както беше споменато. започва по-голяма степен да взимаме предвид този аспект през последните няколко години. както и препоръката да се вземе в по-голяма степен на измерението на дисбалансите, засягащо цялата еврозона. Това е важен аспект и Европейската комисия започна да, обърна, да му обръща по-голямо внимание през последните няколко години. Някои други препоръки имат за цел е, гарантиране на по-добър анализ. Прилагането на постелата при макроекономически въпросите на Европейската комисия като цяло се основава на добър анализ. Това признава и Сметната палата, е, както е разписано и в е, краткото изложение на специалния доклад. Но разбира се, там където има нужда, и там където има възможност, е, се стремим към подобрение. И в това отношение благодарим на Сметната палата за предложените идеи за подобрение. Също така Сметната палата призовава за подобряване на комуникацията и прозрачността по ПМД и ние сме съгласни, че ясната комуникация и прозрачността за решенията по ПМД са от ключово значение за доброто им прилагане. В последните минути, които ми остават, бих искала да препоръчам двете подпрепоръки, които не приехме. Е, именно продължението на Сметната палата за кодифициране на критериите за класификация на дисбалансите, както и кодифицирането на критериите за незапочване на процедура за прекомерен дисбаланс. Два са коментарите ми по тези две под препоръки. Бих искал да им обърна малко повече време, за да стане ясно каква е цялостният контекст, защото те са важни. Процедурата при макроекономическите дисбаланси е много, много широк обхват, тъй като макроекономическите дисбаланси сами по себе си са сложни явления, които биха могли да се проявят по много разнообразни начини, както стана ясно и по време на последната криза. Това зависи от периодът, конкретните обстоятелства и съответната държава, в които те се проявяват. Ето защо имаме нужда от гъвкава рамка за оценка. Смятаме, че прости правила не могат да отговорят е, адекватно на толкова сложни предизвикателства. И от тази гледна точка ви призовавам да се прояви повече предпазливост при изготвянето на паралел между процедурата при макроекономически дисбаланси и процедурата за прекомерен баланс в рамките на пакта за стабилност и растеж, тъй като при макроекономически баланси използва много по-сложен метод за изчисление от чисто математическия подход, който се използва в рамките на процедурата за прекомерен дисбаланс в рамките на пакта за стабилност и растеж. Този аспект беше взет предвид от комисията при създаването на процедурата при макроекономически дисбаланс си. Втората подпопорка е свързана с съвършването на кодифицирани критерии за класификация на дисбалансите. Смятаме, че това също не отговаря на духа на регламента. Ако погледнете самият регламент, той не предвижда кодифициране на самото понятие дисбаланс или понятието прекомерен дисбаланс, а изисква да се вземат предвид цял набор от елементи, които биха могли да помогнат за оценката, основаваща се на стабилна макроекономическа оценка. Третият ми коментар, свързан с препоръките, които не приехме, е свързан с процедурата или по-скоро задействането на процедурата за прекомерен дисбаланс – в, който, в момента, в който Европейската комисия установи наличието на такъв прекомерен дисбаланс. За нас задействието на процедурата не бива да се осъществява автоматично. Законодателството предвижда това като една от възможностите, което може да изпере Европейската комисия. Няма да навлизам в подробности на разпоредбите на договорът, регламентът и връзката между двете, между двата законодателни акта, само ще се позова на обяснението, което даваме в отговор в по блок 3. Там обясняваме защо според нас Европейската комисия има правомощията да започне инициативата и би искала да си запази правото на осмотрение да задейства или не инициативата, което е свързано с член 121 е при или не 4 на договор за функциониране на Европейския съюз. От създаването на процедурата при макроекономически дисбаланси и насам процедурата за прекомерен дисбаланс не е била задействана. За което си има причина. Едновременно с това държа да подчертая, че за страните, при които има прекомерен дисбаланс, има по-строг контрол на последващите действия. И това продължава да въжи и за прилагането. Процедурата при макроекономически дисбаланси се оказа неефикасна на държавите членки при взимането на решение по тежко равнище и това е факт, който не бива да се пренебрегва в настоящия дебат. В заключение, госпожо председател, бих искала да представя и мнението на държавите членки, в които в крайна сметка отговарят за прилагането на специфичните за всяка държава препоръки. Сметната палата е изготвя много е, важно поручване при изготвянето на своя специален доклад. И съгласно това поручване, държавите членки, които получават крайните препоръки всяка държава, в крайна сметка и като цяло имат много, дават много положителна оценка за процедурата при макроекономически дисбаланси. Но си от държавите членки смятат, че ПМД е повлиял положително на политическия дебат в съответните държава и е, гледната точка на Европейската комисия придобила значимост. 74% смятат, че процедурата е много или в някаква степен ефикасна. В заключение още веднъж бих искала да благодаря на Сметната палата за изготвения доклад, за препоръките и за положителният и конструктивен принос за по-доброто прилагане на процедурата при макроекономически дисбаланси. Благодаря ви, госпожо председател. Председателката, бяхме постигнали договореност за това кратките представения да са в рамките по на 10, най-много 15 минути. А сега нямаме много време. Нямаме много време, тъй като някои от нашите гости трябва да си тръгнат. Преминаваме към следващата точка, Специалният доклад за Джасперс. Компетентният член на Сметната палата е господин Херик. Нашият докладчик е господин Вон. Господин Херик, си имате думата за кратко представене. Е, благодаря, госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа депутати, наистина ще се опитам да съм кратък. Комисията и Европейската инвестиционна банка през 2006 година поставиха началото на съвместната инициатива Jaspers. Целта и бе нези държави членки присъединили се към Съюза през 2004 и след това при изпълнението на големи проекти да получават помощ по линията на независими консултации. Голям е размерът на финансирането по Джасперс. Между 2016 и 2016 година по програмата са приключени 700 задания по големи проекти. Програмата е значима и в финансово отношение. Общият размер на средствата разрешени от комисията по проекти, по които е имало консултации по Джасперс, възлиза на 78 милиарда евро. Финансирането по европейския бюджет е било 46 милиарда. В добавка към тези суми Европейската инвестиционна банка за периода 2007-2013 е предоставила 10 милиарда евро сумата е била почти същата по време на следващия програмен период. Що се отнесе до планирането по Ясперс и функционирането на програмата, можем да кажем, че основните и цели, както и ролите и отговорностите на действащите лица не са били точно определени. Няма работни договорености, например, между Джаспес, Комисията и Европейската инвестиционна банка. Затова, според нас, удължаването на срока на действие на съответните инициативи за 2007-2013 година не е било желателно. Подкрепата по Джасперс не е била достатъчно насочена, т.е. в отделните държави членки не са поставени акценти. Освен това имало голям риск от липса на безпристрастност за периода 2014-2020 година. Става дума за риск от липса на безпристрастност при Независимият преглед на качеството за този програмен период. Затова и препоръчваме на комисията да упражнява по-строг контрол върху стратегическото планиране по Ясперс, да залага също така междинни цели и критерии и така да даде възможност за постепенното прекратяване на действието на Джасперс след изпълнението на основните цели по нея. Що се отнася до големите проекти, които аудитирахме и въздействието от тези проекти, установихме, че по Джаспер са са се съкратили сроковете за одобрение на проектите, повишило се също така и качеството на документацията по тях, повишило се е като цяло и качеството на проектите, например по отношение на разходите. Едновременно с това обаче Джасперс не е оказал въздействие върху обхвата на въздействието и върху сроковете за приключване на проекти. Програмата не е оказала въздействие и върху освояването на европейските средства. По почти всички проекти, които аудитирахме, установихме забавения. Въздействието на програмата върху административния капацитет на държавите членки също не е било в достатъчна степен не се е стигнало до повече независимост от подпомагането по Джасперс. Какво препоръчваме във връзка с всичко това? Комисията би трябвало да взима предвид при подпомагането по Джасперс постигнатия напредък по даден проект. Освен това, трябва да се постави акцента върху консултантската дейност по по-големи проекти. Важно е също така да се правят постоянно промени в ролята, естеството и интензитета на дейностите по Джаспес при подпомагането на държавите членки при изграждането на капацитет. Освен това, държавите членки трябва да бъдат стимулирани при намаляването на зависимостта си от помощ по Джасперс какво установихме във връзка с мониторинга и оценката. Установихме някои недостатъци на етап планиране, мониторинг и оценка. На етап планиране, например, се правят прекомерно оптимистични прогнози за бъдещия брой големи проекти. Поради това между 2014 и 2020 година се е стигнало до разминаване между броя служители и броя приключили задания по Джасперс. Броят на служителите се е увеличил значително, а броят приключени задания пък е намалял. На ниво мониторинг установихме слабости във връзка с ефикасността и ефективността. Липсват надежни данни за вложените ресурси няма информация също така и за реалните разходи по Джасперс. Комисията не ни предостави такива данни. Тъй като не разполагаме с широки правомощия за одит в случая, не можахме да установим и дали е имало добро съотношение разходи-ползи по отношение на финансирането от Европейската инвестиционна банка. Пристъпвам към препоръките във връзка с всички тези установени слабости. Препоръчваме да се въведе всеобхватна система за мониторинг. Мониторинг на това доколко са били постигнати целите по Джасперс. Освен това, комисията трябва да оптимизира ефикасността и ефективността на Джасперс трябва да се установи надлежен контрол върху реалните разходи, както и да се прави надежна оценка на съотношението разходи-ползи. И накрая, с ваше позволение, госпожо председател, нека кажа, че и 12-те ни преп... бяха възприяти 12 препоръки от комисията. Три от препоръките ни пък бяха възприяти само частично. Председателката, благодаря. Но Европейската инвестиционна банка, която иначе е много конструктивно настроена, отказва да взаимодейства тогава, когато става дума за по-деликатни въпроси. Господин Вон, Джасперс, Джереми и Джемейма са трите небезизвестни програми на Европейския съюз. Благодаря на Европейската сметна палата за доклада и В доклада се прави доста остра критика на Джасперс. Установява се липса на ефективност, както и на достатъчно строг контрол. Препоръчва се програмата постепенно да бъде изведена от действие. Палатата прави и някои положителни констатации, като например, че Джаспър се е допринесла за съкръщаване на сроковете за одобряване на проекти, оказала и положително въздействие като цяло върху качеството на аудитираните проекти. В писмените си отговори комисията заявява, че се е подобрила и достъпността на проектите в държавите членки, благодарение на Джасперс. Като цяло обаче констатациите на Сметната палата в доклада са доста отрицателни. Затова и ще отправя няколко въпроса към комисията. Би следвало тя да вземе и отношение към констатациите и препоръките на Сметната палата. Представителят на Сметната палата заяви, че комисията е възприела повечето от препоръките. Би ли могла да излезе със становище обаче по унези, по които е изразила резерви? Що се отнася до постепенното е, извеждане от действие на програмата, то палатата смята, че при положение, че една държава е получила един-два пъти помощ по Джасперс, то би следвало там да бъде прекратено действието на програмата но според мен не би трябвало да се предприема това без да се предвиди някакъв заместващ инструмент. Може би под формата на повече средства за техническа помощ по структурните фондове. Какво е мнението на комисията по този въпрос? Какво смятате във връзка с препоръката на Сметната палата да се прекрати постепенно действието на Джасперс? Ако смятате да я възприемете, то какъв заместващ инструмент бихте предложили? Представителят на Генералната дирекция на комисията. Благодаря. Благодаря на вашия докладчик, както и на члена на Сметната палата. Нека направя няколко общи бележки по доклада на палатата. Като цяло го приветстваме. Установихме отлично взаимодействие, както и много добри отношения с Сметната палата по време на одита. Нека кажа няколко думи за общия контекст. Когато говорим за постепенно прекратяване на действието на програмата, то трябва да вземем предвид каква бе основната цел на тази програма, когато бе учредена преди 10 години. Преди 10 години програмата бе учредена за да се справим с големите предизвикателства в редица държави членки. Присъединили се между 2004 и 2007 година. Ставаше дума за предизвикателства във връзка с финансирането на изграждане на инфраструктура. В някои от тези държави членки трябваше да се реализират проекти с високо качество, но липсваше необходимият административен капацитет. По въпроса за програмния период 2007-2013. През този период направихме преглед на над 500 проекта на стойност над 75 милиарда евро. Става дума за проекти за стратегически инвестиции. По Джасперс е предоставено подпомагане и по проекти за изграждане на административен капацитет. Става дума за около 600 проекта, които по една или друга линия са били подпомогнати по Джасперс за периода 2014-2020 година. Няколко думи за общата оценка на Джасперс. Техническата помощ по Джаспер, според комисията е сред най-успешните проекти на комисията за техническо подпомагане. Освен това сме установили партньорство с Европейската инвестиционна банка. Джасперс бе учредена като се възползвахме изцяло от експертния опит на банката при подобни проекти. С мандат разполага не само ГД регионално развитие, но и ГД предприсъединителна помощ. Няколко думи за положителната част от оценката на палатата. Съгласни сме с това, че се е подобрило качеството на проектите. Става дума за извадка от 20 проекта. Намаляването на разходите по тях е около 175 милиона евро. Извадката съответства на около 3% от проектите, подпомогнати по Jaspers. Бе казано също така, че значително са намалели и сроковете за одобрение на проектите от страна на комисията. Това е една от основните ползи по Jaspers – Статистическите данни показват, че средният срок за одобряване на проекти от наша страна, на големи проекти е около 85 дни, което представлява значително намаление. Освен това, проектите подпомагани по Джаспер са и по-малко податливи на грешки. Приехме частично само три от препоръките на палатата. Повечето от препоръките й бяха възприяти от комисията. Разбира се, осъзнаваме, че трябва да преразгледаме и подобрим механизмите си за мониторинг, както и за а, залагане на стратегически цели. Що се отнася до трите препоръки, които възприехме само частично, едната е по-скоро техническа, според мен. Става дума за това кога да се задейства Джасперс. Джасперс според нас трябва да се задейства още на ранен етап, но не би трябвало да се задейства преди националните органи да са се договорили за проекта, тъй като по много от техническите му аспекти може да се работи едва след постигането на такава договореност. По останалите две препоръки вече сме постигнали подробни работни договорености. Не смятаме, че има нужда от такива. Това е втората препоръка. А третата се отнася до работния процес, който сме установили с Европейската инвестиционна банка. По някои от препоръките вече сме предприели действия. Една от тях се отнася до независимия преглед на качеството. Тук става дума за ключова функция по Джасперс. Вече сме предприели действия във връзка с безпристрастността на този преглед в съзвучие с препоръката на палатата. По други препоръки, заедно с Европейската инвестиционна банка, сме учредили работна група която в рамките на много кратък срок ще започне работа. На следващата си среща с Европейската инвестиционна банка ще приемем тези препоръки и ще се договорим за действията, които трябва да се предприемат до следващия ръководен комитет. По въпроса за постепенното прекратяване на действие на тази програма, още от самото си начало тя не е била квалифицирана като постоянна. Това е нещо много важно, според мен. Не можем сега да поемем ангажимент за момента на прекратяването на действието й. За периода 2014-2020 година Джасперс ще е от полза за комисията и при прегледа на предложения за големи проекти. До 2022 година ще има възможност за подаване на предложения за такива проекти. Така че, когато говорим за прекратяване на действието, трябва да имаме предвид, че то ще е възможно от 2022 нататък. Нека още веднъж изтъкна, че Джаспер се допринесъл за качеството на големи проекти от основен стратегически интерес. Председателката благодаря. С това приключихме по тази точка бе предвидено само кратко представене на специалния доклад на палатата. Преминаваме към точка 7. Предстои да подготвим пътуването на нашата комисия до Гърция. То ще се състои по време на Зелената седмица през месец февруари. Нямаме много време, тъй като много важни колеги, които работят по този въпрос. След малко трябва да си тръгват. Петима души са, за сега са заявили желание да участват. Имаме квота от 7 души. А става дума за важна държава, за голям размер на финансирането. Става дума за 181 приоритетни проекта по структурните фондове, по които извършваме наблюдение. Още през септември 2015 година се запознахме на място с работата по някои от тези проекти. Предстои сега да обсъдим напредъка по тях с компетентните органи в Атина. Ще работим също така и по нови въпроси във връзка с миграционния фонд. Ще посетим Лесбос, ще посетим беженския лагер в Мориям. Ще обсъдим въпроса за горещите точки и за настаняването на беженците. Сега ще дам думата на господин Модио. Съжалявам, че няма да имате много време. Знам, че съвсем след малко трябва да се тръгнете. Благодаря. Само няколко думи. Ако се върнем малко назад във времето и погледнем ситуацията в Гърция преди миграционната криза и направим сравнение с днешния ден, много е направено. 2015 година Гърция нямаше капацитет за пример. По-малко 2000 места с лоши условия, капацитетът за обработка на молбите за обежище беше крайно ограничен. Много е направено ситуацията, независимо от декларацията Европейски съюз Турция се усложнява с над 90% се, се увеличи броя на пристигащите Полагат се огромни усилия за структурни мерки, структурни реформи, за по-функционираща система на обежища. Свидетели сме на няколко тенденции в Лесбос. Ще видите пример за оперативна функционираща гореща точка, която обединява националните власти и европейските агенции. Така се управляват по-добре външните граници, снемането на пръстовите отпечатъци около 100%, увеличава се капацитета за прием в континентална Гърция, 1500 места, на островите също имаме в възможности. Има предизвикателства. Ще видите в лагера Мария, там имаме пренаселване, независимо от декларацията Европейски съюз Турция. Не се връщат сирийци в Турция, с изключение на унези, които доброволно се отказва, си оттеглят мобите и се връщат. Така че на островите има силен натиск. Жалко е, че нямате повече време защото можете да посетите Лесбос. Ако имате повече време, посвет... посетете общинския лагер. Мария е получава финансиране чрез гръцката национална програма. Каратепие се финансира от нас чрез спешната помощ и работим заедно с ВКБОН. През последните 3-4 дни и на вас ще ви бъде интересно да го видите от първа ръка. През последните няколко дни се увеличава броя на пристигащите в Лесбос. Капацитетът на теория е 5000, но в момента там са 7000. Така че местните власти и населението са подложени на напрежение и в момента част от финансирането се управлява централно от гръцкото правителство. След известно забавяне в началото постигнате сериозен напредък от гръцките власти през последните 12 месеца. Сега те имат повече възможност за освояване на средства. В Мария ще видите усилия за по-добра подготвеност за зимата. Е, нещата не са идеални, но са много по-добри, отколкото преди една година. Конкретни усилия е, с подпомогнати от нашите усилия, насочени към най-уязвимите. Имаме специална възможност за непридружените малолетни лица, така че се осигурява е, помещение за настаняване на непридружените малолетни лица. Що се отнася до финансирането, предоставено е значително финансиране по националната програма 600 милиона евро по миграционния фонд и Международния фонд, и фонда за солидарност плюс 380 милиона евро като неотложна помощ. Финанс... Финансира се престоя в хотели през последните няколко седмици като част от усилията за подготвено за зимата и, помощ, и нехранителни помощи. В По отношение на другите въпроси, работи се по медицинските психосоциални служби, превод – в момента те са преустановени, тъй като възниква въпрос за финансирането. Службата, която ги предоставя, не си получава финансирането от националните власти. Освен структурите, които гръцките власти създават, ние трябваше да ги допълним с подпомагане на място служител от Генерална дирекция вътрешни работи ще ви обясни дейността, е, която върши по подпомагане на местните власти, понякога подпомага и диалога. Е, остава още много работа, но аз мисля, че гръцката администрация положи огромни усилия през последните месеци Огромното ни предизвикателство не е нивото на финансиране, а то е цялото налично финансиране да се използва напълно и ефективно. И всъщност това е предизвикателството. И в края на миналата година приключихме финансово програмиране, за да имаме яснота какви, кои услуги ще се финансират с какви средства. Не винаги е лесно. Неправителствени организации биха предпочели да получават финансиране на пряко от комисията, но това не е устойчивото решение в средносрочен и дългосрочен план. Искаме да има дългосрочен баланс между двете. Мисля, че това накратко ви дава представа за ситуацията. Ще ви предоставим и а, конкретни на информация. Милтън ще бъде с вас. Приятно пътуване и а, успешна командировка. Благодаря. Благодаря ви. Разбира се, Работихме по въпроса за финансирането за бежанците в Турция и Йордания и Ливан, но мисля, че случаят с Гърция е по-различен. За това ви благодаря за доброто качество на работата ви в това отношение и за добрата информация. В Гърция работим най-вече по отношение на финансирането за селското стопанство и на структурните фондове. Вече отдавна не сме следили положението с финансирането на селското стопанство. Сега представителката на комисията ще ни даде актуална информация. Да, представихме информация. Вие поискахте докъде сме стигнали каква работа върши ОПКП, е разплащателната агенция, как стоят нещата. Погледнахме резервите в доклада за дейността 2016 година. Да, процента грешки беше 3,8%, но в представената информация ще видите, че три от въпросите са свързани с това, че одитите са приключени. Един от тях е, е, от Сметната плата говори за ранно пенсиониране. То също се приключи, тъй като правната служба на комисията смята, че няма неправомерни плащани. Процента грешки беше доста висок е, в годишния доклад за дейността. Все още има два одита за инвестиционните мерки. Обикновено изчакваме подробностите, тъй като им противоречи с държавата членка за първия стъп за преките плащания. Системата в Гърция се е усъвършенствала. Те разработиха план за действие преди две години, за да актуализират системата за идентификация на парцелите и казаха, че има вече, че вече няма земя, която отговаря на изискванията. Става дума за 1,6 милиона хектара. Наскоро възникна въпрос с това, че ОПКП не разполага с достатъчно служители. Не е лесно да се актуализира системата за идентификация на парцелите. Ако можете, обсъдете въпроса с тях. И накрая имахме, имаме няколко резерви за пазарните мерки, за мерките за насърчаване и за организации на потребителите. За тях а, е, а, е, има план за действие за плодовете и зеленчуците и за насърчителни мерки, свързани с стария екип. Да, има още въпроси но искам да кажа, че по отношение на ЕПКП нещата са се подобрили в сравнение с предишното ви посещение. Благодаря. Кой пореден план за действие за ОПКП се прилага сега в Гърция? Планът за действие е готов и те актуализирах системата за идентификация на парцелите. Изключиха тези 1,5 милиона хектара. Плана за действие е приключен. За плана за идентификация на парцелите, за... той трябва да се актуализира поне на всеки 3 години. Планът за действие беше приключен преди, 2000... преди две години и половина и няма достатъчно служители за да направят актуализацията. Но иначе смятаме, че плана за действие е изпълнен. А, същото е мнението и на Сметната палата в доклада за 2015 година. А, как как са се отразили съкръщенията на персонала в публичната администрация върху системата за финансиране в селското стопанство? Доколкото знаем, са необходими 5000 души. Um, тъй като става дума за общо управление, служителите на разплащателната агенция са отговорност на гръцките власти. Единственото, което мога аз да кажа е, че, се притес... че проблем е, е недостатъчен брой служители, но само за парцелите, не за плана за действие. Междувременно е, всички държавни служби в Гърция имат проблем с служителите. Е, Следим процеса. Докато сте в Гърция на 15 февруари, ние би трябвало да получим националните отчети за 2017 година и с е, одитно становище сегашната ситуация по критериите за акредитация. Тук се включват тук се включва и е, одита, да, следим ситуацията. Има ли някои нещо, което бихте искали ние да заявим от ваше име в Гърция? Както казах, е, вървят е, одити за актуализацията на системата за парцелите имаме противоречия и може би би било да, се, да им зададете въпроса, който ми задавате на мен. Да, какъв е ефекта от съкръщенията в разплащателните агенции? Това е въпрос, който и ние задаваме. Благодаря, госпожо председател. За начало, нека кажа, че според мен е абсурдно това, за което говорим. През 2015 година по време на посещението си говорихме за въвеждането на цифровизиран регистър. Изчакайте малко, ще чуем представител на Европейската комисия но за структурните фондове. А не сме стигнали още до структурните фондове. Имаше един проблем че в Солон. Аз бях там преди 6 месеца. Видях, че видях, че няма нищо ново. Получих информация от гърците, че проблемите ще се решат след една година. Е, не е открит е, целия цялото трасе. Имаме информация от е, Frontex и АЗО, за преводачите. Казаха ни, че агенциите, които използваме за превод, плащат струват много повече, отколкото ако ние пряко наемаме преводачите. Това е проблемът. Е, Европейския парламент трябва да използва а, преводачески агенции за определени езици. Имаше много остра критика през 2015 година. Няма абсолютно никаква промяна. Тези договори са изключително спорни от наша гледна точка. Трябва да обсъдим този въпрос още един път, но нека сега дам думата на господин Ройтер. Още веднъж ще трябва да проучим въпроса с Е56. Става дума за магистрала, Също така става дума и за екологичен проект на езерото Кала. Искаме да ни предоставите актуална информация и по него, както и по всички останали проекти по структурните фондове, с които ще се запознаем в Лесбос. Ще трябва да внесем още някои промени в програмата. Казвам това по адрес на колегите, за да не се чудят след това. Е, благодаря, госпожо председател, госпожи и господа депутати. Най-напред искам да ви благодаря за ангажираността ви към тази област. Работата не винаги е лесна. Постепенно виждаме, че това, което правим, дава резултат и то намери отражение в предишни доклади, които сме обсъждали с вас. Вие ще ще посетите проекти, които са част от тези приоритетни проекти, които са т.е. в 2018 година. Става дума за хиляда проекти, възоснова на документацията, която предоставихме междувременно. Там има конкретни документи за проектите, които ще обсъждате. Общо взето сме удовлетворени от резултата в е, смисъл е, че има висок процент на завършени проекти от тези, които са получили финансиране. Това не означава, че всички проекти на настоящия етап са завършени. Има такива, които са в процес а, на приключване било защото се приключва с национално финансиране, било защото получават финансиране е, по период е, по програмата до 2020 година имаме положително потвърждение, че централният е, раздел вече централното трасе, централният участък вече е готов за експлоатация. Посетихме проекта Езерото Ле, и Проектът е приключен в съответствие с обещанието, което ви беше дадено на предишното посещение. А, подборката, която ще посетите, включва някои по-големи и по-видими проекти. С в процес на приключване, например, участък, железопътен участък, който се приключва с европейски средства, ще влезе в експлоатация тази година. Един друг проект е линия на метрото 3 на Атина, огромен проект. В края на миналата година беше потвърдено, че тунелът е готов, но основната работа по станции 3 и 4 предстои. Вие ще посетите станция Пирея. Няколко думи за кадастъра. Проект, който приключва. Една част се приключва с европейско финансиране, но той продължава и по програмата 2014 е и 2020 година, на миналата седмица, получихме заявление по Джаспърс момента се проучва. Това беше съвсем кратък обзор на това, което ще посетите. Ще ме придружават трима мои колеги, които отговарят по програмите. Благодаря ви много за ангажираността. Ние ви благодарим. Благодарим за това, че ще ни придружават ваши колеги. Това винаги ни е много полезно. Ще проучим и въпроса на господин Ждеховски за превода. Колегата, който подготвя пътуването, ще се свърже с теб, Томаш, за да изясним този въпрос по време на посещението си. Петима сме, както вече ви казах. Петима души ще участват в тази делегация. Има квота за още двама. Моля своевременно да заявите интерес. С това приключихме по тази точка. Преминаваме към следващата, точка 8 представене на доклада за командировката ни в Унгария. Разполагате с доклада. Опитахме се да изготвим малко по-подробен доклад, тъй като в началото имаше спорове. Опитахме се да се свържем с различни заинтересовани страни, да представим тяхната гледна точка, както и нашата. Установихме по време на посещението си, че в Унгария има някои проблеми, по които трябва да работим в бъдеще. Разговаряхме и с Олаф за случаите на измами в Унгария. Поискахме достъп до документите по проекта Хаца в Будапест, проект в Будапеща, Предстои да обсъдим в бъдеще и въпроса с обществените поръчки в Унгария, но тъй като има и в други държави проблеми в това отношение, ще трябва да проучим положението първо там. Установихме, че по 36% от процедурите за възлагане на обществени поръчки, финансирани от Европейския съюз, има само по един оферент. Това е въпрос, който трябва да се изясни. Благодаря на Европейската комисия за това, че ни ни предостави на разположение свои експерти, които ни придружаваха. Вашето взаимодействие ще е важно и във връзка с последващите ни действия. Ще дам думата на господин Биндер, най-вече по въпроса за обществените поръчки. Не сме се занимали още и с въпроса за подбора на проекти. Разговаряхме с управляващия орган само по един проект, поради което още не сме наясно как всъщност се извършва подборът на проекти на национално равнище в Унгария. Може би господин господин Бенда ще може да ни разясни и този въпрос. Ще дам първо думата на вас, след което ще дам думата и на колеги, за да вземат отношение по доклада. Господин Бендер, благодаря, госпожо председател, уважаеми госпожи и господа депутати. Нека в началото кажа няколко думи по доклада. Нямахме много време, за да се запознаем с него, но смятам, че докладът е много ясен. Той съдържа добър анализ на проведените от вас посещения и разговори. Представя също така и нашата гледна точка за програмите, финансирани по структурните фондове в Унгария. Няколко думи за значимостта на структурните фондове. Говорихте по този въпрос и вие. Изключително е важно за пореден път да осъзнаем колко важни са структурните и кохезионните фондове за унгарската економика освояването на средствата за периода 2007-2013 е било на много високо равнище. Има почти пълно освояване на средствата. Към момента компетентните органи очакват връщането на останалите 5%. В доклада си говорите за убедителни проекти, за проекти, увенчали се с успех и тази ваша констатация е доказателство за доброто освояване на средствата. Но има и още нещо. Трябва да сме наясно, че въпреки, че кохезионните и структурните фондове са увеличили инвестициите с почти 3% за периода 2007-2013 година, както и въпреки че без тези инвестиции би могло да има спад с 30%, то конвергенцията на външно и на вътрешно ниво не е на нивото, на което би ни се искало да бъдем. Що се отнася до европейското полугодие и програмата Европа до 2020 година, за нас е важно Унгария да може да се конкурира с страните от Вишеград, с България, Румъния и Харватия. Към момента Унгария не е в толкова благоприятно положение в сравнение с тези държави, което показва, че не е било достатъчно добро разпределянето на средствата. Във вашия доклад се констатира и още един проблем във връзка с качеството на разходите и съотношението разходи-ползи, както и във връзка с приноса на отделните проекти за развитието на економиката и конкурентоспособността на регионално равнище. Както знаете, в рамките на споделеното управление комисията не поставя ударението върху отделни проекти, а върху програмите. Но и ние, подобно на вас, установяваме същите проблеми. Трябва да сме наясно също така, че в сравнение с програмния период 2007-2013 година, с помощта на парламента и съвета, вече са въведени някои промени. В рамките на настоящия програмен период се поставя много силно акцента върху упростяването и ориентираността към резултати. Оптимистично сме настроени. Смятаме, че ще е много по-малък размерът на недобре насочените инвестиции в сравнение с миналото. Необходимо е, разбира се, време, но се измества акцентът от възстановяването на направени разходи към анализ на резултатите и ориентираност към резултати. Третият въпрос върху който се спряхте и вие, госпожо председател, се отнасят обществените поръчки. С право в доклада си поставяте ударението върху този въпрос. Вашите констатации са подобни на тези на Европейската комисия. Комисията по принцип се занимава с въпроса за обществените поръчки на две нива. От една страна Провеждаме разисквания с компетентните органи в Унгария в рамките на европейското полугодие в рамките на разискванията за качеството на публичните разходи и начина по който трябва да се организират процедурите по възлагане на обществени поръчки. Тези въпроси се обсъждат в началото на всяко едно полугодие. Обсъжда се въпроса за това по колко процедури е имало само един оферент, например. Преди около месец направихме посещение на място, разговаряхме с компетентните органи в Унгария, посветихме половин ден на разисквания за обществените поръчки. През пролета ще излезем с доклада си за страната, в който ще се спрем и върху въпроса за обществените поръчки и по-конкретно необходимостта за подобряване на практиките по възлагане на обществени поръчки. Наблягам върху думата практики, тъй като в момента вече се работи задоволително по транспонирането на действащите директиви. В началото на настоящия програмен период, заедно с компетентните органи в Унгария, изготвихме план за действие. Няма проблем с транспонирането. Проблемът според нас е по-скоро в прилагането на съответното законодателство. Второто ниво, на което работим в областта на обществените поръчки са одитът и контролът. Колегата ми по-нататък може би ще иска да каже нещо по въпроса формалните и материалните грешки във връзка с обществените поръчки са въпрос, който ни занимава по време на всяко едно наше посещение. Работата ни по този въпрос доведе и до внасянето на корекции за настоящия програмен период. В доклада си се спирате и върху резервите, резервите по отделни оперативни програми. Пет от тези резерви до голяма степен се дължат на проблеми с обществените поръчки. Отблизо следим процеса във връзка с обществените поръчки. Опитваме се да решим проблемите, като установяваме добро взаимодействие с компетентните органи в страната. Четвъртият въпрос, върху който искам да се спра, е свързан с системите за одит и контрол. С право посочихте, че в Унгария е направен много голям брой финансови корекции. Става дума за почти 1 милиард евро за периода 2007-2013 година. Въпреки това, смятаме, че като цяло системата за одит и контрол функционира сравнително добре. Функционира сравнително добре, тъй като успяхме да установим съответните грешки. За съжаление, с известно закъснение. Затова в бъдеще ще изискаме от унгарската страна да е по-активна по отношение на корекциите. Не бива да се чака грешките да се установят от ОЛАФ, Сметната палата или Европейската комисия. Унгарската страна трябва да е по-активна. И накрая Нека кажа няколко думи за един конкретен проект. Става дума за четвъртата линия на метрото. Още тогава, по време на посещението ни в Будапешт, се запитахме защо е толкова голямо забавянето. Дали комисията не е предприела достатъчни действия. В момента се прави преглед на целия проект от страна на компетентните органи. Освен това, в Лондон тече съдебно производство. Следващото съдебно заседание, свързано с един голям договор, е насрочено за септември 2018 година. Ние правим правен анализ на доклада на Олав, което ще отнеме обаче още време. Същото въжи и за работата на компетентните органи в Унгария. Ще има забавяне, което не е добре, но не е и чак толкова съществено, тъй като все пак сме си запазили 5% от средствата. Възможно е до края на тази година да има корекции по тези 5%. Няколко думи за подбора на проекти, за който говорихте и вие. Тази функция се изпълнява от националните компетентни органи, както за предходния, така и за настоящия програмен период бяха установени прозрачни процедури за подбор на проекти. Отчасти и ние се включихме в тези процедури. Може да разгледате подробно отделни проекти, ако желаете. Ние с готовност ще ви преподпомогнем но за да има яснота, трябва да се включат и унгарските органи. Това бе всичко от моя страна. Мисля, че достатъчно дълго говорих. Ще дам думата на вашата колега, която отговаря за одита. Само да допълня няколко думи във връзка с одита. Както знаете, ние анализираме системата за управление и контрол. Търсим дали искаме да видим дали системата е стабилна и ако установим недостатъци, препоръчваме коригиращи действия. По време на отнятата ни работа бяха установени доста проблеми, свързани с обществените поръчки с 2014 и 2020 година, както знаете за, имаме подсилена рамка за е, гаранция за съответствието. Е, разбира се, започнахме одити насочена, насочени към обществените поръчки. Подходът е превентивен и в резултат на одита бяха направени някои важни корекции от националните органи. Това е което искам да добавя по приключването е вярно. Е, програмите в Унгария не са приключили, 5% са задържани и докато не се решат всички въпрос, проблеми, е, докато не се отстранят всички проблеми, те ще останат. Благодаря ви. Да, убедихте ни, че върши добра работа и унгарските власти като цяло са готови да водят диалог и да се съобразяват с нашите препоръки. Нямам, никой не иска думата, е, с, кое, с което стигаме до края на тази точка. А двамата колеги иска думата. Томаш е първия. Благодаря, госпожо председател. Позволете ми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 Госпожо председател, написали сте доклад, където се казва, че делегацията си поставя три цели. Разбира се, ние посетихме Унгария през 2011 година. След това искахме да видим целите за 2000, до 2020 година. Тоест, Желанието ни беше да обърнем внимание на регионалното развитие, инвестициите, капацитет за освояване, степента, до която тези инвестиции а, помагат за решаването на някои проблеми. Анализирахме ги от гледна точка на кохезията, Третата цел беше да обърнем внимание на Института за технологии. Централата е в Будапешта и Сметната палата беше излязла с специален доклад. По отношение на първите две цели мога да бъда пределно кратък. Има определени недостатъци в доклада. И слушайки комисията и двамата представители, бих предложил, бих сметнал, че тези недостатъци са потвърдени. През 2011 година посетихме Унгария. Знаем как стояха нещата с освояването на регионални фондове. За втори път посетихме страната през 2017 година и искаме да знаем каква е тенденцията. Положителна, отрицателна. Периода 2013 2017 е много различен от 2014 2020. Представителя на комисията говори между 7 и 10 въпроси. Може би звучи много, но въпросът е важен и ако прочетете доклада, ще видите, че там не се потвърждава, не потвърждава и не отразява личното ни мнение. Всички проекти, извършени в Унгария, се финансират и с национални средства. Нивото на безработица е много ниско, доходите се повишават, има растеж, е не тече мед и масло, но като цяло по тенденцията е положителна. Разбира се, трябва да обърнем внимание на това колко парични средства са отпуснати в Угария, но не обърнахме внимание на основните въпроси – В доклада виждаме е, твърдения от страна на Европейската комисия, които и преди сме виждали. В доклада няма нищо, което да допълва. Да, комисията си е свършила работата, направила анализ, стигна до такива такива резултати. И заключенията от миналото са заключенията и в този доклад не се казва и какви източници са използвани. Тези посещения трябва да имат някаква полза. Защо трябва да се харчат пари за пътуване до Кипър, Гърция и Унгария, вместо да си седим тук в Брюксел и да използваме стари доклади, на парламента и на комисията, или пък да вземем нещо от е, Google. Няма нищо ново, е, с едно изключение, на което ще се върна след малко. Сега обществени поръчки с един участник, 37% са с един участник. Разбира се, това е много висок процент. Само обаче ще посоча, че средното за Европа е 24%, така че нека не се е, правим, преструваме, че има 0%, 24% средно, 34% е, при нас. Ако погледнем страните, които се присъединиха през 2004 година, не Франция и Германия, ако сравним нашия процент с техния, Польша 46%, Чешката република 41%, Кипър и Румъния 38%. 36% много ли е с оглед на цифрите, които цитирах или не? Хубаво е нещата да се поставят в контекст. Няма смисъл да се споменава този процент, ако не бъде посложен в контекст. Не се гордаем с 36%, но пък това не е най-лошия показател. И както казах, доклада има добавена стойност по една конкретна точка. Там се казва, че Комисията трябва да представи конкретни препоръки за Унгария. Може би това е становището на председателката. Не сме постигнали съгласие, нито пък сме гласували, но това не може да се представи като мнение на парламентарната комисия. Предлага ли се ново проучване на Унгария? Свързано ли е това? Има ли връзка с миграционната политика на Унгария? Аз бих казал, че регионалната политика няма нищо общо с миграционната политика. И ако не следваме миграционната политика на Европейския съюз, това не би трябвало да доведе до съкръщаване на регионалните фондове, но ми се струва, че а, именно това е предложението тук. Ако обаче ви интересуват регионалните фондове, заповядайте а, и ги анализирайте. Ние нямаме какво да крием. Искаме обаче да опровергаем впечатлението, че оказвате допълнителен натиск върху Унгария заради миграционната ни политика. Може би комисията трябва да има конкретни препоръки по страни. Може би си заслужава да се обмисли този въпрос. когато разговаряхме за върховенството на закона в Унгария, комисията прие това, което беше казано за независимостта на съдебната система. Беше въведен метод, благодарение на който бяха анализирани всички страни. Какво беше тяхното заключение? В Унгария няма проблеми при върховенството на закона. Вие в, не сме в първата третина по показателя върховенство на закона. А ако комисията по бюджетен контрол смята, че има нужда от подобен анализ или проучване, добре, направете го. Да използваме същия метод и същите условия за всички държави членки и да ги сравним. Предлагам да приемем график, да посетим всички 28 страни, да произведем доклади по страни и да направим сравнение. Дори и нетните плаци получават средства. че значи само на нещо мога да кажа. Нямам време за подобни детинщини. Докладът отразява разговорите и дебатите по време на посещението ни. И за разлика от теб, ние взехме участие на всички срещи. Не мога да кажа същото за теб. Мога само да кажа, че правим всичко възможно да разрешим положението в Унгария. Отнасяме се към Унгария като към всички останали държави членки умъсна ми от това отношение към нашата комисия. E, много ви благодаря. Аз пък ще бъда съвсем лаконичен. Благодаря на секретарята за изготвеният доклад. Смятам, че докладът много точно отразява посещението ни в Унгария. И след това бих искал да задам няколко въпроса. Госпожо председател, както казахте, все още очакваме предоставянето на голяма част от информация, която поискахме, като например планът за развитие на Будапешта, все още ни беше предоставен градостройственият план. Питам се също дали изобщо трябва да чакаме тези данни преди да приключим доклада или да приключим доклада още от сега, като останем бдителни и евентуално изчакаме допълнителни данни, които ще ни предостави Унгария. И още един коментар. Както обясни и господин Бендер. Контролът, който осъществява Европейската комисия, засяга преди всичко оперативните програми. Очевидно е, че този контрол трябва да бъде по-целенасочен, а и ОЛАФ би следвало да се съсредоточи в разследванията си върху конкретни случаи, не да подхожда систематично. А пък възоснова на докладът на ОЛАФ от 2016 година оставам с впечатлението, че проблемът не е толкова на равнището на оперативните програми, а по-скоро е на етапът на предоставянето на проектите и подбора на проектите. На този етап се появяват подозрения за корупционни дейности контрола се прави въз основа на а, случайно подбрани случаи, но незабавно се подозрени. 4% от разходите би следвало да бъдат а, възстановени. Това е предвиденото равнище на корекции въз основа на представителната извадка. Ето защо, пак повтарям, се постави въпроса, съществува ли изобщо някакъв контролен механизъм, който да се прилага към оперативните програми и който да позволи да се провери дали тези оперативни програми се осъществяват съгласно европейските критерии. Разполагаме ли с някакъв инструмент, който ни позволява систематичен контрол на отраслите, които са най- податливи на корупция. Европейския семестър и процедурите заложени в него не могат да осъществят тази задача. Имаме нужда от допълнителен надзорен механизъм. трябва да има механизми за проверка за належното разходване на европейските средства и фактът, че те се използват за общи цели, а не за постигане на лични цели. Имам още един въпрос към Европейската комисия. Често в доклада се цитира периода 2014-2020 година. Унгарското правителство тази година за пореден път възнамерява да предложи проекти за целият период, с който да се освоят средствата за целият период. Тоест, ако управляващата партия загуби изборите, няма да има възможност да изразходва основната част от средствата. За това правителството в момента иска да освои всички налични средства за, за текущият програмен период. А какво ще се случи след това? Опасявам се, че в продължение на година или дори две години няма да имаме нови конкретни идеи, които да можем да приложим на практика, защото всички средства вече ще са били разходвани от правителството, което може да доведе до известна финансова несигурност. Е Искам само да кажа на колегата Явор, по проекта Heart of Budapest разполагаме с документите, с които разполага комисията. Не разполагаме обаче с документите на унгарската страна с нейната част от кореспонденцията. Трябва да разполагаме с цялата кореспонденция тамаш, включително и с писмата, които е изпращала унгарската страна. Когато разполагаме с цялата кореспонденция, ще можем да се занимаем и с доклада на ОЛАФ. За момента не можем да го направим, тъй като не разполагаме с цялата документация. Няма яснота и по въпроса за това какво се прави от унгарска страна във връзка с четвъртата линия на метрото. Не можем да гласуваме по доклад след командировки. Ако искате да внесем някакви промени, включително ако има и грешки по същество, можете да ми го съобщите. Но не можем да направим нищо друго обикновено и няма проблеми с тези доклади. Господин Бендер, имате думата за отговор. Ähm, Имаше само един въпрос от господин Явор – бързото изпълнение. Тук става дума за нож с две остриета. Като цяло, в държавите членки с известно забавяне започна работата по настоящия програмен период – Радваме се, че междувременно Унгария и други държави членки ускориха темпа и че в момента при изпълнението тече. Обсъдихме и други проблеми на национално равнище. Един от проблемите е, че няма средства за справяне с непредвидени кризи няма да има средства преди началото на следващия програмен период, за който все още нямаме никаква яснота. Освен това, много активно се правеха предложения за покани за представяне на предложения, което доведе до проблеми на пазара. Освен това, имаше и припокриване на процедурите по фонда за регионално развитие и по фонда по социалния фонд. Като цяло обаче сме удовлетворени, тъй като се освояват средства. Надяваме се, че това ще доведе до инвестиции в общините и регионите. Това бе всичко по вашия въпрос. Към момента не мога да ви дам повече информация. Трябва да следим как ще се развият нещата в бъдеще. А по въпроса за процента процедури по възлагане на обществени поръчки с един оферент, Унгария се нарежда на трето място след Харватия и Полша. Има обаче много голяма разлика между Унгария и следващите държави в тази класация, което е обнадеждаващо. Но ще трябва да следим положението в Унгария, Харватия и Полша, заедно с ГД регионално развитие. От името на Генерална дирекция култура ще дам думата на представителката на комисията, но моля да бъдете кратка, тъй като нямаме вече почти никакво време. Ich habe auf der Liste Begona Arano. Ich habe jetzt mal geschlossen. Тук в списъка ми фигурира госпожа Бегона Арано. Допускам, че е дама. Имате няколко минути. Sorry. Е, I will be very, very concise because uh, from our side basically it was... Благодаря, ще бъда съвсем комична. Нашето предложение беше да се посети Европейският институт института по технологии, но разбрахме от доклада, че е имало редица проблеми, които са били анализирани и са били част от дебата с а, директорът на института и нашия директор, да, госпожа Кръстева, също беше с... е присъствала на дебата. Разбирам, че в доклада са посочени три висящи проблема заложени и в доклада на Сметната палата. Бих искала съвсем накратко да обясня, че мерки вече бяха подприяти и по тези една трета оставащи действия по отношение на изменението в регламента за института продължава да тече процесът, т.е. в момента сме приели редица изменения, които на практика нямат пряко въздействие върху следващата МФР, т.е. условието за финансиране от 25% за ключовите технологии ще се, въпрос, който ще се разгледа при следващото преразглеждане на регламента. Оттам нататък се създава въпроса за видимостта на многогодишните е, грантове. Това е въпрос, който вече се разглежда и промените също ще се вземат предвид. Най-вероятно това ще се случи в рамките на следващата рамкова програма. Много ще бъде трудно да приложим в рамките на настоящата рамкова програма Хоризонт 2020. По отношение на финансовата независимост беше взето решение имам възможността да осведомя, че на института беше предоставена пълна финансова автономия от 1 януари 2018 година. Беше зададен въпроса за персонала. Бяха предоставени допълнител... бяха поискани допълнителни средства, допълнителни човешки ресурси. Вие споменахте ограничаването до 65 и както стана ясно, съгласно плановете за 2018 година се очаква увеличаване на броя на служителите до 68. Разбира се, ще продължаваме да, слуш... да, да се интересуваме от а, потребностите на а, института. щатното разписание предвижда максимален брой служители 70. Може би ще го обсъдим, когато му даде времето, но това, което имам да кажа в е момента, ще спра до тук. Благодаря ви. Председателката, благодаря ви. С това приключихме по тази точка от дневния ред. Преминаваме направо към следващата. Става дума за много важен бърз преглед на досие. Това е нов инструмент, използван от Сметната палата. Става дума за изпълнението на намаляването на персонала с 5%. Компетентният член на палатата е господин Русо, нашият докладчик е господин Ашвард. Господин Русо, извинявайте, че се забавихме. Имате думата. Thank you, Madam Chair. I present to you благодаря, госпожо председател. Днес ще ви представя резултатът от а, новата процедура за преглед на а, изискването за съкръщаване на персонала с 5%. Ще използвам няколко PowerPoint. Ще използвам презентация. Надявам се депозитите да направят изложението ми по-ясно. Е, съвета поиска от Европейската комисия да направи независимо оценка на прилагането на изискването за скъщаване на персонала с 5% съгласно междуинституционалното споразумение от 2013 година. Това споразумение предвиждаше прогресивно намаляване на щатните разписания на институциите с 5% и то, това изискване е в основата на нашият преглед. На екрана виждате какво е площното поле на междуинституционалното споразумение, с което всички са запознати. Целта е да се неутрализира увеличаването на увеличеният капацитет, човешки ресурси, чрез увеличаването на работния седмица до 40%, като решението беше съкръщаване с 5 процента на служители съгласно щатното разпишание. Става дума както за постоянно нетите, така и за навременно нетите служители, работещи в институциите и другите органи на Европейския съюз от 1 януари 2013 година, като изискването засяга, засяга всички европейски институции, органи и агенции. Сметна бота реши да използва новата процедура за бърз преглед с цел разглеждане на настоящите данни, с които разполагаме и да предостави на заинтересованите страни възможно най-бързо на личната информация. Целта беше документът, който ще изготви на палата, да бъде на разположение за процедурата по освобождаване от отговорност за бюджет за 2016 година. В доклада се работи по три е, времеви рамки. добре да се прави разграничение. В доклада да се споменават три времеви рамки от периода 2013-2017 година, който е референтният период, който се споменава в междуинституционното споразумение, период през който е, намалението 5% принципно прогресивно би следвало да се приложи. Вторият период е от 2012 до 2017 година. Това е периодът от Та... годината, на чието щатно списание се използва за референтна година за 5% съкръщение до годината, в която трябва да бъде извършено това съкръщение и накрая е периода 2012-2016 година. Това е периодът от годината на щатното разписание, на което се основава съкръщението от 5% до последната година за която има налични данни за реални разплащания съгласно бюджета. данни са били налични при момента на изготвяне на поручването. В рамките на поручването стигнахме до извода, че като цяло е постигнато изискването 5% съкръщаване в основа на щатното разписание, като отчасти с известно забавяне. от общо половина 163 2306 поста е постигнато съкрещение от 2145 поста, което значи, че 163 поста трябва да бъдат съкратени в периода 2018 до 2020 година, както виждате на екрана пред вас. Е, частичното забавяне се дължи на целите на факта, че Европейска служба за външна дейност трябва да приключи със своите планове съобщение на служителите до края на 2018 година. Парламента, съгласно споразумението с съвета, ще се стреми да постигне целта си до 2019 година. Агенциите са си поставили за цел да приключат с процеса на съкръщение до 2020 година. Много важно да се отбележи също така в това отношение, че по-голямата част от съкръщенията на постове на служители се дължи на премахване на вакантни постове или премахване на постове на служители, които са се пенсионирали, са в пенсия по болнични и други подобни. също така беше приложена и корекцията съгласна с Зелената колекция за въпроси, отворени с Харватия, както и други 322 поста, които са свързани с реформи на щатните разписания, в частност в парламента, но като цяло се забелязва и значително увеличаване на броя на постовете за същия период. Т.е. това са нови постове, които се създават в агенции, било то децентрализирани агенции или изпълнителни агенции. И ще се върнем след малко на този въпрос с малко повече подробности. Действително, по време на разгледанията период бюджетните а, органи са, са разрешили ставането на нови постове, които влияят на общият брой постове. И затова пристъпихме към анализиране на щатните разписания на постовете. Виждате на екрана пред вас установихме общо намаляване на броят на постовете в щат, съгласно щатните разписания с 4095% или 1,1%. Това е реалният крайен резултат но има много големи разлики между отделните институции, органи и агенции. А институциите на Европейския съюз като цяло са намалили броят на служителите си, с 3,5% средна стойност. Децентрализираните и изпълнителните агенции са увеличили свободно служителите си с с 30,2% и 42,5% съответно като причината за разминаването между договореното равнище от намаляване на 5% и реалното нетно намаляване с 1,1% е следната за институциите. Това се дължи на създаването на нови постове, свързани с присъединяването на Харватия към Европейския съюз, е, както подчертах преди малко. Навлижаването на служителите в е, отделите за превод от е, ирландски. създаването на нови е, постове на договорно наети и време наети служители за политическите групи на Европейския парламент, както и делегирането на правомощи от Европейската комисия, което на практика е свързано с създаване на нови правомощия и нови задачи, свързани с миграцията, например. Разгледахме броят на постовете, които са реално взети от щатни служители и установихме, че той е се е, е намалял с 0,4% за период 2014-2017 година. Също така, общият брой взети постове в институциите е намалял поради причините, които вече изредих с 0,3%, като едновременно се увеличил с 9,6% и 33,7% за децентрализираните и изпълнителните агенции на Съюза. Както виждате на екрана пред вас. също така има изключителен спад на вакантните постове, както казах, тъй като съкръщаването на постовете се дължеше най-вече на съкръщаването на вече вакантни постове или постове, които са се овакантили през съответната финансова година на съответният разглеждан период. И накрая Почетаваме с разбивка промяната, т.е. разходите за служители на Европейския съюз. Има увеличаване от 11,5% на разходи за плащането на щатните служители и временно нетите, както и реално увеличаване на плащането за 9,2%, като това се дължи на годишната адаптация на заплатите, което се прилага към всички временно и постоянно взети служители. Т.е. това е реално значително увеличаване което е свързано с съвсем естественото увеличаване на заплащането, както индивидуално, така и на, на служителите като цяло, дължащи се на инфлацията. Отново има разлики между институции от една страна и изпълнителите и децентрализирани агенции от друга страна. Разбивката въжи и за реалните разходи, свързани с учителите. Уважаема госпожа председател, уважаеми членове на парламентарната комисия, държа да благодаря на аудитиращият екип за почните усилия при изграждането на този документ. Оставаме на ваше разположение за допълнителни въпроси. Благодаря ви. Председателката, благодаря ви. Преводачите ще останат още 10 минути. Колегата Ашвард. Uh, благодаря, госпожо председател. Докладът е важен, за това благодаря на господин Русо и аудиторите за тяхната работа. Ще бъда кратък. Добрата новина в доклада е, че аудиторите са установили, че Европейският съюз е постигнал целта си от съкръщаване на персонала с 5%, въпреки известното забавяне. Лошата новина е, че ако анализираме подробностите и особено като вземем предвид неимоверното увеличаване на броя на изключенията, реално съкръщението на персонала е било в размер само от 1,1%. Три са причините за това разминаване. Първо, има напълно оправдани причини, поради които трябваше да бъдат увеличени бройките в щатните разписания на редица институции. Например, във връзка с присъединяването на Харватия, устния превод към ирландски, засилените мерки за сигурност или по-увеличената натовареност на Европейския съд. Второ, Политическите групи в Европейския парламент смятат, че за тях трябва да се направи изключение по споразумението за съкръщаване на щатните бройки. През въпросния период те са разкрили още 120 щатни бройки. Освен това, договорно наетите служители не попадат в обхвата на междуинституционалното споразумение. Интересно и подозрително е това, че през 5 годишния период обект на одита е установено увеличение на броя на договорно наетите служители с 33,4%. През същия този период бюджетните разходи за персонал са се увеличили с 6,6%, а реалните плащания за персонала с 9,2%. Искам да задам няколко въпроса на аудиторите. Първо, може ли Сметната палата да прецени дали економиите са били реализирани поради 5 съкръщение или пък защото разходите са били прехвърлени другаде? Второ, ако политическите групи бяха включени в целта от 5%, то парламентът според вас щеше ли да изпълни задълженията си? а реалното нетно увеличение щеше ли да има и а, нетно съкръщение на персонала по-високо от въпросните 1,1%? 5% намаление на персонала според аудиторите струваше ли си усилията? Комисар Етингер, както изготвилите доклада на парламента за МФР, смятат, че тази процедура няма смисъл да се повтаря в бъдеще. Какво смятат аудиторите? И в заключение, госпожо председател, няма съмнение в това, че целта от, за съкръщаване на персонала с 5% почиваше на добри намерения. Но смятам, че Работата по тази цел доведе и до редица нежелани последици. Имаше редица органи и агенции, които бяха натоварени с нови задачи и за тях целта от 5% се превърна в реален проблем. Неодавна Получихме тук данни за увеличената натовареност на Европейския съд. Мога да ви дам за пример и Европейската служба за външни дейности. Тя не разполага с достатъчен капацитет за качествена работа поради съкръщенията в персонала. А що се отнася до други институции, то според мен – Целта за съкръщаване на персонала просто бе стимул за по-творчески подход към управлението на персонала. В заключение ще се спра върху три момента. Първо, целта за съкръщение на персонала без съмнение ограничи Съюза в изпълнението на някои негови функции. Второ, ясно е, че в някои области Поставянето на подобни цели бе стимул за стратегия за изместване при наемането на персонал. Освен това, политическите групи трябва внимателно да разгледат въпроса за броя на служителите си. Трябва да помислят за това, защо една цел, която въжи за всички институции, не следва да въжи и за тях. И накрая, госпожо председател. Като се има предвид, че общият брой на служителите и размерът на разходите за персонал за реално заети постове са се увеличили за въпросния период с 0,4%, то смятам, че целта от 5% е почивала на добри намерения, но всъщност не се оказа достатъчно добър инструмент. Председателката, мисля, че с това казахте всичко, казахте всичко онова, което констатирахме и ние, четейки доклада. Господин Русо. You, I... Е, Благодаря, госпожо председател. Моите комплименти за вашия колега докладчик, мисля, че той наистина е осъзнал основната идея на документа. Направи зададе, извинете, някои много интересни въпроси, с които обхвана всички области, по които работихме и ние. Както знаете, не става дума за същински аудиторски доклад. Документът е по-скоро бърз преглед. С други думи, целта ни не е да излизаме с становище в случая, а по-скоро да ви предоставим информация и данни. Така че Надявам се да добиете пълна представа. Но като оставим това на страна, намесват се и някои съображения, които са до голяма степен от политическо естество. Ние като аудитори не можем да вземем отношение по тях. Както биха казали французите, палатата не може да излезе с становище за това дали и в бъдеще следва да се прилагат подобни стратегии за намаляване на щатните бройки. По въпроса на докладчика за реализираните економии, ясно е, според мен, за какво говорят констатациите ни. Наблюдава се в резултат от целият този процес увеличаване на размера на бюджетните кредити и на реалните плащания за заплати. Но това е нормално тъй като намалението е в много по-малка степен от прогнозираното. И, както казах, наблюдава се нормално само по себе си увеличение на заплатите. Наблюдава се увеличение на заплатите като цяло и индивидуално, тъй като съгласно действащата нормативна уредба, всеки един служител напредва в рамките на дадена степен. В рамките на всяка степен има стъпки. По въпроса за политическите групи в Европейския парламент и техните служители, да, политическите групи не попадат в обхвата на междуинституционалното споразумение. Затова и не ги взехме предвид, което обяснява и цифрите, които цитираме. А що се отнася до възможността за при, прилагане и в бъдеще на този процес за съкръщаване на персонала. Както вече ви казах, в качеството си на аудитор не мога да взема отношение по този въпрос. Някои институции със специфични характеристики, като например Европейският съд или Европейската служба за външни действия, изпитват затруднения, проистичащи от съкръщаването на щатните бройки. И вероятно това не може да бъде избегнато, като се имат предвид изключително разнородните функции на институциите, органите, та дори агенциите на Европейския съюз. И накрая не смятам, че Процедурата по съкръщаване на служителите би довела до ограничаване на Съюза при изпълнението на функциите му. Защо? Защото целта на споразумението бе да се неутрализира допълнителният капацитет, проистекал от увеличаването на работната седмица на 40 часа.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 Председателката, благодаря. С това изчерпахме дневния си ред за днес. Господин Ждеховски, мога да ви дам думата, но без превод, тъй като преводачите ни отпуснаха още само 10 минути. Продължаваме на английски. Благодаря на преводачите. Thank you very much. I will be very briefly thanks interpreters for staying here. It was long question of reporter. Thank you very much for your question, but my question is about that